Well, ladies and gentlemen, dear colleagues, we are start... Госпожи и господа, уважаеми колеги, започваме следващата сесия, посветена на фискалната консолидация и структурните реформи, настоящо положение и най-добри практики при прилагането на фискалния пакт. За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли. Радвам се, че сте отделили от времето си, за да участвате в днешната конференция, организирана от парламента на Латвия и Европейския парламент. Предстои ни да обсъдим важни въпроси, свързани с економическото управление в Европейския съюз. По-конкретно ще разговаряме за фискалната консолидация и структурните реформи. Приветствам с добре дошли основните ни оратори, господин Янис Реерс, министър на финансите на Република Латвия. както и представляващия господин Диселблом, председателя на Еврогрупата. За съжаление, той не може да присъства на днешната проява поради други ангажименти. Представлява го един добър негов съместник, господин Доминик Ханаган, член на Ирландския парламент – и председател на Комисията по европейски въпроси към Ирландския парламент. Сред нас е и господин Оли Рен, заместник-председател на Европейския парламент. Надявам се, всъщност, че господин Рен е на път насам. Ще председателствам заедно с господин Роберто Гуалтиери. По-точно ще се сменяме тук на председателското място. Аз ще започна, а господин Гуалтиери ще поеме щафетата по време на втората част от заседанието. Понякога толкова сме свикнали – с фразите от политическия жаргон, които се повтарят стотици и пъти, че вече не ги възприемаме. Имам предвид думи като структурни реформи, фискална консолидация, строга бюджетна дисциплина и други. Но нека кажа нещо съвсем простичко можем да кажем, че фискалната консолидация и структурните реформи са подобни на планирането на един семейен бюджет. Ако искаме да си позволим една прекрасна почивка или да се насладим на годините след пенсионирането, то ще трябва да заделим нещо, ще трябва да избягваме прекомерните разходи или да вземаме прекалено много заеми. Добре ще бъде също така да сключим и застраховка, например пенсионна застраховка. Би било добре и държавите да направят преглед на разходите си с оглед на тяхната ефективност, както и да се стремят към възможно най-добра възвръщаемост на инвестициите. Фискалните и структурни реформи в Гърция показаха, че този процес е болезнен, но води до устойчиви резултати. А що се отнася до вземането на решения, вярвам в решенията, водещи до стабилна устойчивост. Необходими са фискална консолидация и структурни реформи, не като само цел, а с оглед на гарантирането на конкурентоспособността на европейския бизнес в световен мащаб. Тези мерки трябва да бъдат придружени от интелигентна, целенасочена политика, насърчаваща инвестициите и растежа, както и намаляваща вероятността от затруднения за онези, които потенциално се нуждаят от помощ. Днес предстои да обсъдим тези въпроси. Обеден съм, че държавите членки има още много какво да научат една от друга. Разбира се, най-практично би било да се получим от някого, който води живот подобен на нашия. Надявам се, че днешните разисквания ще са ползотворни, че от тях ще проистекат нови идеи. Така че за това какво могат да направят държавите членки, за да живеят добре в бъдеще. Радвам се, че сред нас е господин Оли Рен. Вече ви представих. Сега тук на трибуната сме в пълен състав. Следват изложенията на основните ни оратори. За мен е удоволствие да дам думата на министъра на финансите на Република Латвия, господин Янис Реерс. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Рен, Уважаеми депутати, Латвия пое председателството на съвета на Европейския съюз в трудни времена. Европейския съюз става свидетел на нисък економически растеж, нивото на инфлацията е много далеч от целта, очертана от ЕЦБ и тази практика вероятно ще се запази. Безработицата е много висока в някои държави членки. Тя достигна е, изключително високи е, нива. Комисията и други международни организации казват, че едва ли ще има растеж в Европейския съюз в следващите няколко години. От 2008 година ставаме свидетели на тези проблеми. От гледна точка на днешния ден можем да определим положението като много опасно. Дълго време продължава тази криза и тя може да има необратими последици за економическите и социалните политики в Европейския съюз. Бъдещия растеж е заложен на карта, нашата конкурентна способност е поставена под заплаха. Вследствие на всичко това може пък да се намали политическата стабилност в Европа и да се заплаши нашата визия за единна Европа. На този фон европейските институции проявяват усилия за да се промени положението, но няма кой знае какви промени. Институциите създадоха няколко важни предложения, за да се избегне економическата стагнация. Ако искаме Европа да остане силен економически актьор на глобалната сцена, трябва да действаме много бързо. За да се постигне економически растеж в Европа, трябва да стъпим на два основни е, стълба на този бъдещ растеж консолидацията и структурните реформи. Естествено, че има нужда и от економии, за да се справим с економическите проблеми. Тези економии са свързани не на последно място и с избягването, предотвратяването на подобни економически шокове в бъдеще. Какво трябва да направим, за да се върнем по пътя на растежа? Аз мисля, че с оглед на економическите трудности трябва да се осланяме на няколко различни фактора. В нашите държави има различни економически структури и различен економически цикъл, економическото наследство е различно в нашите държави членки. Ето защо, с оглед на всичко това и с оглед на високото ниво на свързаност между държавите членки и ефекта на доминото, който често се наблюдава. Вярвам, че всички държави членки трябва да работят заедно, за да намерят общо решение, за да могат да идентифицират по-лесно макроекономическите дисбаланси и причините, които водят до економическите проблеми. В настоящото положение дори инициативи е, като е, финансовата помощ могат е, да не помогнат. На европейско ниво се правят реформи, за да се укрепи пакта за растеж и стабилност, разширяват се механизмите за наблюдение, за надзор – това е нещо изключително необходимо, за да се постигне напредък. На следващо място е много важно да се направят стъпки за намаляване на макроекономическите дисбаланси. И тук ролята е на държавите членки. Никой друг не може да го направи. Комисията може само да дава консултации, но нищо повече от това. Тук стигаме и до структурните реформи в държавите членки, които също са важни. Фискалната консолидация и реформите не са лесни за осъществяване. Е, осъзнавам го. Ние в Латвия минахме по този път. Някои хора могат и да възразят. Аз мога да задам въпроса, може ли Латвия да бъде определена като успешна е, в економическо отношение? Какво мога да, да кажа? Ние минахме през много спадове и много върхове. Само бъдещето ще покаже в крайна сметка дали сме успяли или не. В страните от еврозоната има положителна тенденция по отношение на номиналния бюджет. За първи път от 2008 година нивото на дефицита е под 3% и да се надяваме, че тази тенденция ще се запази и в идните години. Комисията обаче не проявява такъв оптимизъм по отношение на економическото развитие на държавите членки. Комисията през десента даде своята оценка за проекто бюджетите на държавите членки. Е, посланието там беше и ясно. Е, едва ли ще има голям растеж през 2014 и 2015 година. Има известен повод за притеснение, защото някои държави членки не спазват е, условията на пакта за растеж и стабилност. Приветствам факта, че в различни държави членки на еврозоната се взе решение за намаляване на данъчното бреме върху трудещите си. Особено когато става дума за хората в най-изгодно положение. Франция, Естония, Латвия са подобни държави. По отношение на самите бюджети, корекциите през последните години бяха на широка основа бяха достатъчно големи. Не, всяка мерка, която се предприема, може да се определи като положителна, но корекцията на държавните бюджети може да се оправдае в голяма степен. По отношение на проекто бюджетите за 2014 и 2015 година, е, трябва да кажа, че те показаха и показват, че няма допълнително намаляване на публичните средства в държавите членки. В е, някои държави членки се предприеха действия за допълнителна консолидация, като е, Великобритания, Ирландия, Дания, Испания, Швеция – Резултатите от всички тези мерки водят до извода, че като цяло си заслужава те да се предприемат. В контекста на структурните реформи и растежа би следвало да споменем мерките, които можем да окачествим като допълнителна помощ помощ от страна на институциите към държавите членки. Тук имам предвид европейския семестър, наблюдението от страна на Европейската централна банка, фондовете и така нататък. Нека да кажа накрая, че економическото и социалното развитие на Европа е наш общ проект. Тук не става дума само за красиви думи и за е, пропаганда. Трябва да извършим тежките реформи, колкото и да са неприятните. Трябва да осъзнаем, че го правим за наше добро. За момента качеството на живота не е толкова добро, но аз мисля, че то ще се подобрява. По отношение на фискалната политика до определена степен ние се отказваме от нашия суверенитет, но това е единствения начин да се е, върви напред, да сме заедно, а не по-отделно. Благодаря, казва председателя, господин е, министър. Давам думата сега на господин Оли Рен. Заповядайте. Thank you very much, благодаря, господин председател. Скъпи колеги, дами и господа. Първо радвам се, че имам тази възможност да се върна тук и да поговорим за възможните следващи стъпки от економическата политика и какви варианти имаме е, светлината на неодавнашните економически събития и политически такива. Ще започна с една оценка на това къде се намираме в момента. Седем години след е, началото на финансовата криза и 5 години след е, дълговата криза в еврозоната, тогава когато кризата с е, държавния дълг удари еврозоната доста сериозно. Економическата стабилизация между 2010 и 2012 след тази стабилизация економиката в Европа се върна към растеж в пролета на 2013 Този растеж обаче бе отслабен от е, в следващия период и заетостта е, си остана доста висока в е, доста държави на Европейския съюз. И все още не виждаме подобряване на заедостта. 2013-2014 е, е, европейската економика е, отбеляза известен растеж, но, но не последва едно по-устойчиво економическо възстановяване геополитически е, напрежения, като войната в Украина, политиката на, от позиция на силата, на, водена от Русия, както и е, други кризи, е, задълбочиха всъщност економическата криза. Е, е, период на дефлация, всъщност следва един дълъг период на липса на инфлация. Това се отрази на потребителя в е, Европа, подкопа доверието и е, отслаби економическото възстановяване е, в рам, през предходната година. От тогава е, три е, промени се отразиха на економическия пейзаж с надежда да дадат място, да, да създадат възможност за по-добри перспективи. Първо, бързо драматичен, драматичен спад в цените на петрола. Това тласка търсенето в Европа нагоре. Второ, отслабване на, на, на на някои изисквания от страна на Количествените облегчения от ЕЦБ е е, също е, се отразиха положително и трето, американската економика разраства доста силно и създава, има положително въздействие върху економиките на останалата част от света. Тук виждаме известна възможност, която би трябвало да използваме и да решим проблемите, които все още ни пречат да поемем нагоре, да, да тръгнем по пътя на растежа. Но боя се, че е, тези фактори няма да са достатъчни за достатъчен растеж и подобряване на положението с заедостта. Преди известно време Бенакаре, който беше един отличен економист и е, че, е, член на борда на ЕЦБ, в е, един разговор много е, разумно говори е, за е, еднопроцентния растеж в европейска, на европейската економика. Съгласен с него, че без решителни мерки еврозоната ще попадне в капана на еднопроцентния растеж, економически растеж с е, вградена силна структурна е, безработица и, е, доминираща и стагнация. И това във всички случаи ще подкопае и политическия проект на, за едно мирно обединение на Европа. Въпросът е може ли еврозоната да избяга, да се освободи от този еднопроцентен капан, и да премине на по-висок растеж 2% и повече, както и да се създават работни места, от които има отчаяна нужда, особено за младите в Европа. В краткосрочен план е, количествените изисквания на ЕЦБ е, биха могли да е, начертаят такива перспективи но в е, средно устойчив, в средно срочен план е, ще са необходими е, допълнителни усилия. Аз в крайна сметка държавите членки ще поемат най-голямата отговорност. Те имат и най-много правомощия в това отношение. ЕЦБ и нейната програма за количествено за количествено облегчение няма да помогне достатъчно всичко останало, това е една малка крачка, една малка стъпка. Всичко останало трябва да бъде направено от държавите членки. Това изисква по-добра координация в Европа, дори да се стигне до там, че да се посочат тези страни, е, които е, най-много е, се, чието економическо развитие се отразява най-много на общото економическо развитие на Европейския съюз и еврозоната. Тук има три неща, по които трябва да работим. Освен трите мерки от страна на ЕЦБ, Значи, освен от е, е, действията, е, извън действията на ЕЦБ, аз насърчавам държавите членки да засилят економическите си реформи в пазара на труда и въобще в бизнес средата. не на последно място Италия и Франция да направят това, тъй като количественото облегчение ще се отрази на тяхната економика, на предприятията, на домакинствата. Това е особено важно за някои други по-малки страни, като Финландия, например, които твърде дълго е, отлагаха необходимите реформи и сега плащат е, цената, е, която се изразява в слаба конкурентоспособност и за увеличена безработица. Междувременно е, Германия използва своят е, страхотен е, излишък на текущата сметка, което всъщност помага на вътрешното търсене и в цялата еврозона. Европейската комисия с държавите членки би трябвало да направи и така, че 315, инвестиционната програма за 315 милиарда, милиарда евро не трябва да си остане на книга, а да бъде действително един стимул на е, европейската економика чрез е, инвестиции, иновации, е, финансиране на малки и средни предприятия и екологичен растеж. Тези, тази четирите елемента за, тези четири елемента за е, възстановяване са следните. Първо ЕЦБ да си свърши работата като един монетарен а, е, е, стимул, а, който предлага неконвенционални мерки. Второ, държавите да си свършат економическите реформи, за да засилят разкриване на работни места и заетост второ да се открие фискално пространство за инвестиции и трето комисията и държавите членки да дадат тласък на инвестициите чрез съответната програма. Когато говорим за най-добрите практики при, при изпълнение на фискалния пакт, няма едно решение, тъй като всяка страна е, има различни във всяка страна има различни фактори, които трябва да бъдат отчетени. Разбира се, те, е, правилата и нормите са ясни, но трябва да има и гъвкавост. Колкото до краткосрочното е, ребалансиране, няколко е, примери имаме на е, програми за е, актуализация, за корекции е, с. Е, сега близо 3% растеж през 2015 е постигнат. Ирландия 6,15, е Италия 3,1. Е средното за Европейския съюз е 1,5 в тези страни фискалната консолидация се допълва от е, е, структурни реформи, което дава плодове бързо. И така, в заключение, скъпи колеги, три неща са нужни за един по-силен, по-устойчив економически растеж и по-добра заетост двете неща вече се случват. Първо трябва ни една по-продължителна и е, гъвкава економическа политика от страна на е, ЕЦБ. Второ, е, постоянна консолидация на публичните финанси от страна на държавите членки. И трето, засилени структурни реформи, за да бъде реформа по-конкурентоспособна, по-инновативна и по-гъвкава. Общо взето Европа е, излезе от е, спешното отделение, макар че някои мерки спасителни ще се налагат е, и трябва да се следи много изкъсо състоянието й. Но сега трябва да се провеждат реформи за ребалансиране на економиката. Трябва да се реформира целият социален и економически модел на Европа, а не да се придържаме носталгично към статуквото, защото това ще ни води, ще ни дърпа назад. Не трябва да, няма предвид да разграждаме европейския модел, но просто ако искаме предприемачество, социална справедливост и да повтаряме тези принципи, всъщност би трябвало наистина да поемем по нов път и да реформираме и да направим социални и пазарни реформи. Благодаря. Благодаря. Сега бих искал да дам думата на господин Доминик Ханаган. Още веднъж трябва да му благодарим за това, че успя да намери време и да се включи в нашата конференция. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че днес мога да говоря за фискалния пакт. От самото начало Нека уточня, че ще имам предвид ирландския контекст, но според мен научените уроци могат да се приложат в почти всички държави членки. Преди около три години ирландците гласуваха за ратифицирането на фискалния пакт. Той беше въведен преди две години – януари 2013 година и всъщност това беше основата на новия фискален съюз. Може би все още е рано да правим оценка, тъй като доста държави и членки все още се борят с нивата на дефицит и задлъжняване. Според мен обаче трябва да говорим, защото този фискален пакт е част от европейското законодателство. И изготвянето на нови норми само по себе си е времеемко. На второ място държавите членки са поели съответните задължения и срокове за изпълнението им. По пакта се изисква и да има независим финансов съвет. Ние вече сме го учредили в Ирландия. Той оценява работата на правителството, финансовото състояние, изпълнението на бюджетните норми и ако има неизпълнение, дали то е плод на чрезвичайни обстоятелства. Ние прилагаме нормите, които са предвидени, но не бива да забравяме, че основната цел е дългосрочна бюджетна дисциплина. Все още не е ясно дали това може да се постигне в Европейския съюз, тъй като имаме огромни задлъжнявания и публични, и частни. Не забравяйте, че приемането на фискалния пакт беше част от мерките, прияти от Европейския съюз след 2008 година, ликвидност за ЕЦБ, законодателна реформа за финансовите пазари и всякакви други инструменти за спешно финансиране. Много от нормите всъщност бяха вече залегнали в законодателната програма, но имаше и нови например пакета от 6 предложения и от 2 предложения, както и европейския семестър, те до голяма степен покриват включеното в фискалния пакт. Ако той е, внася някакво нововъведение, то това е целта при структурния баланс на бюджета. Същевременно няма универсална методика за фискалния дисбаланс и това води до несигурност. Затова ще трябва да се положат усилия. Струва ми се, че тази несигурност до някъде може да обесърчи държавите членки в постигането на целите, да ги демотивира. Именно за това понякога се казва, че бюджетните правила се оказват неефективни. Имаме нужда от опростени правила и открит дебат относно постигането на целите ни. Ирландия е част от HDP, освен това, ние също преминахме пред, през кризата Имахме своята процедура за дефицит, но успяхме да се върнем към устойчиви финансови политики. И всъщност добрата новина е, че се справихме с дефицита, очакваме добри новини до края на 2015 година, като бъдеще към нас ще се прилага превентивния, не корективния инструмент по пакта за стабилност и растеж – обаче не се конкретизира кога спира прилагането на корективния инструмент. Така или иначе, за нас е важно да се придържаме към показателите за разходване на средства. Ние имаме балансиран бюджет от структурна гледна точка, но ще трябва структурния баланс да се подобри с 0,5 60% годишно. Освен това, дълга 60% от БВП трябва да се намалява с поне една 20 всяка година. Това е процедурата за държави като Ирландия, които минаха през процедурата за свръхдефицит, наложена 2011 година. Всъщност, би трябвало съотношението дълг към баланс да се е снижило до 90%, но така или иначе ние очакваме да има годишен спад от 1,5%. Имаме още едно правило и то е свързано с показателя за разходите – с други думи, би трябвало да имаме фиксирано разходване на средства, като при нарастване на разходите трябва да се прилагат строги правила, да се предвидят, например, увеличавания на данъците или урязвания в други отрасли. Ако Ирландия беше следвала всички тези правила преди избухването на економическата криза може би щеше да си спести някои от проблемите и ирландските граждани нямаше да трябва да преминават през такива трудности. Така или иначе ние изпълнихме тези изисквания, защото те бяха свързани с фискалния пакт. Освен това, трябваше да разгледаме данъчната си политика и то в контекст на цялата програма за спасяване на Ирландия, която беше много тежка за гражданите. Например, заплатите в държавния сектор бяха намалени с до 27%. Публичните услуги, следователно, наистина бяха подложени на натиск данъчната основа се промени, защото се промениха и някои видове облагания на собствеността. С други думи, ирландското правителство бръкна в джоба на всеки ирландски гражданин. Като в резултат на тези мерки социалното сближаване в Ирландия вече стана много проблематично. Разбирам от колегите, че същото въжи и за други държави членки. Така или иначе в Ирландия имахме големия късмет, че народът разбра, че тези мерки са необходими, но хората не могат да търпят до безкрай. Затова се радвам, че новата комисия вече поставя акцента върху растежа, заетостта и инвестициите – Радвам се, че ние минахме през най-тежкото, разходите ни вече са под контрол. Безработицата не е 15-10% и това е много, но все пак спадна. Освен това въведохме и някои данъчни намаления. Имаме известен економически растеж, който трябва да е под 4% тази година. Затова мисля, че дългосрочно за нас ще е много по-лесно да изпълняваме изискванията на фискалния пакт. Това е, което мога да кажа сега, господин председател. Струва ми се, че днешният дебат е и плод на иновациите на фискалния пакт. Ние сме тук възоснова на член 13. Той позволява на държавите членки да се представят тук и да проведат откровена дискусия по тези въпроси. Искам да приветствам още веднъж делегатите в залата и да ви благодаря за възможността. Много ви благодаря, господин Ханеган. А сега, уважаеми колеги, преминаваме към разискванията. Нека накратко ви кажа каква ще бъде процедурата. Ще се опитаме да дадем думата на максимален брой от вас. Разбира се, времето ни е ограничено, но все още може да запишете имената си за дебата. Всеки парламентари ще разполага с две минути, за да зададе своя въпрос. Ако желаете да зададете въпрос, моля попълнете картата за изказване, която е пред вас и ни я предайте. Това ограничение, което споменах, въжи и за представителите на Европейския парламент. всеки може да се кандидатира за изказване. След като дадем думата на трима представители на националните парламенти, ще я дадем на един представител на Европейския парламент. На всеки четири такива изказвания ще даваме думата на нашите основни оратори за отговор. Приемате ли тази процедура? Не виждам възражения. Следователно, можем да работим по този начин, скъпи колеги. Започваме с представител на португалския парламент, господин Пинто. След това ще чуем колегата Зашелинска от Литва. Благодаря. Както знаете, през 2014 година в Португалия приключи програмата за макроекономически корекции. Тази година отбелязахме растеж от 1%. Започна да спада и безработицата. През 2015 година ще изпълним и целта за дефицита от 3%. Доказахме, че можем да провеждаме силно економическо управление и да противодействаме на неравновесията, не само в страната, но и в Европейския съюз. Съгласен съм с това, че Германия, която има голям излишък, трябва да инвестира повече. В рамките на инвестиционния план трябва да се наблегне на някои области, като например енергетиката и изграждането на междусистемни връзки. Последното е много важно за нас. Нека изтъкнам, че нормативната база за економическото управление трябва да е приложима към всички държави членки. Важно е да отбележим това на този етап. На нито една държава членка не бива да се позволява да изостава. Не бива да оставяме държавите членки да се справят сами, но те трябва и взаимно да си помагат. Не бива постоянно да трупат дългове. Не бива държавните политики да заплашват единението в рамките на економическото управление. Не бива да бъдат санкционирани онези държави, които са предприели болезнени мерки за структурни реформи. В други държави, като например Гърция, трябва да се предприема действия от спешен порядък. Правилата трябва да въжат за всички. Не бива някои държави да са обект на специално третиране. Това ще е заплаха за стабилността на еврозоната. Както знаете, целите, закрепени в фискалния пакт, трябва в някои държави членки да бъдат приети с консенсус. За целта са необходими средносрочни и дългосрочни споразумения, поне между най-големите политически сили в съответните държави. Това въжи за Португалия което от своя страна налага подкрепа от страна на Европейския съюз. Призовавам Европейския съюз категорично да застане зад изпълнението на целите по фискалния пакт. Госпожа Зашеринска се следващият оратор да се готви господин Бекман от Германия. Госпожо, господин Зашеринска, си имате думата. Благодаря, господин председател уважаеми депутати. Е, бих искал да разгледам темата за фискалния пакт от малко по-различна гледна точка. Литва ратифицира договора за фискална координация през 2012 година. Този договор влезе в сила в нашата страна през 2015 година, когато ние се присъединихме към еврозоната. За да се подготвим за прилагането на този договор, е, ние в парламента променихме нашето законодателство. Внесохме промени в е, сметната си палата, в е, органите за надзор. През 2015 година създадохме и специално звено за надзор. Знаем, че крайната цел на тези реформи е да се гарантира, че националните правни системи ще могат да откликнат на изискването за балансиран бюджет. Фискалният пакт няма да има никакъв смисъл, ако няма желание той да бъде прилаган. Има примери в Европейския съюз а, с някои държави членки, които по много гъвкав а, начин тълкуват правилата на, на фискалния пакт. Не мисля, че това трябва да се толерира като практика. Какво да кажем за свръхголемите разходи. Литва успя да излезе от кризата, като направи необходимите промени, но на каква цена? Благодарение на предприятите мерки, дефицита на Литва днес е по-малък от 2%. Фискалната дисциплина беше определена като основна цел, но какво да кажем за подобряването на стандарта на живот на нашите народи? Нивата на заплатите, другите економически показатели, които са свързани с качеството на живот, са много ниски в Литва. Какво да кажем за утрешния ден? Много благодаря, казва председателя на Литовски. Давам думата на господин Брокман от Германия и да се готви господин Кабрита от Португалия. Заповядайте. Уважаеми господин председател, колеги, не е случайност, че е, тази е, кризата с е, държавния дълг в Европа стана така, че страните, които имаха особено държав, висок държавен дълг, също време, но имаха и висока безработица. И обрат, обратното ще означава, че структурната политика и снижаване на безработицата е, ще помогне да прилагаме фискалния пакт и да постигнем е, стабилни е, бюджетни фискални ситуации. Сега зная, че по отношение на реформите това ще е болезнен процес, но ще трябва да минем е, всъщност е, е, трудната ситуация в еврозоната и в програмите страни, междувременно поради някои трудни реформи, сега имаме една крива по посока на растеж, трябва да внимаваме в момента обаче да не е, е, действаме е, разнобойно. От една страна, е, тук говорим за неконвенционални е, парични мерки, чрез е, въвеждане от страна на ЕЦБ. Е, е, инфлация 2%, е е, намаляване на лихвите, поддържане на инфлацията до 2%. Също времено би трябвало бъдеще да инвестираме повече, да използваме тази фаза на ограничени, на ниски лихвени проценти. Би трябвало да не трупаме междувременно нови, нов държавен дълг и да се инвестира повече в част частния сектор е, Бих искал да насърча е, колегите от Португалия и да им кажа, че макар, че в Германия нещата върват много добре и се оттласкахме от е, е, нулевото ниво и белязахме растеж от девета насам, сега говорим за инвестирахме близо 10 милиарда и тази година мислим за още по-големи инвестиции, именно защото можем да си го позволим, защото няма нямаме никакви чиста задължнялост. Благодаря. Сега давам думата на господин Кабрита от Португалия и да се готви господин Краймер от Австрия. Господин Кабрита, заповядайте. Благодаря, господин председател. Жалко е, че не присъства председателя на Еврогрупата днес защото за мен беше интересно да го чуя на срещата с националните парламенти в Европейския съюз. Разбира се, днес говорим за дефицита, за недостига, за несъвършенствата на бюджетните норми, които не успяха да реагират на тази най-дълбока криза в историята на Европейския съюз. Не се даде приоритет на заетостта. Именно за това ми се струва много положително това, което се случва през последните месеци, новата динамика в Европейския съюз, както и ЕЦБ, и тази експанзия в финансирането, количественото улеснение. Същевременно ние търсим инвестиции и в частния сектор, и в публичния сектор, за да бъдем по-конкурентно способни да се развива и транспорта, и цифровата економика. Има и още нещо. Ние трябва да се приспособим към економическия цикъл, защото дългът не е само проблем на Гърция. Осем държави и членки са задлъжнели повече от 90% от БВП. Действията на Европейската комисия бяха такива, че кризата продължи, рецесията се задълбочи. Португалия е пример за това – Тройката приложи своята програма, но сега се надяваме да се сложи край на тази програма, защото тя не е достатъчно демократична и всъщност в резултат на програмата Португалия стана по-малко конкурентоспособна. Ние имаме много повече трудности от преди три години. За това е необходимо да се даде приоритет на иновациите, на инвестициите и държавите, които са по превентивния инструмент, трябва да получат повече гъвкавост. Необходимо е дефицитът и дългът да се променят, разбира се, но чрез политики, които са също така в полза на растежа и заетостта. Иначе няма как да си платим дълговете. Благодаря. Господин Крайна от Австрия има думата, като след него ще чуем господин Гвалтиери. Мистер Крайнер, The floor is yours. Господин Крайнер, имате думата. Благодаря, господин председател. Господин Оли Рен заяви, че Съединените щати излязоха много по-силни от кризата в сравнение с Европейския съюз, че са в много добро, по-добро състояние от нас. Показателите за растежа и заетостта там наистина са много по-добри от тези в Европейския съюз. Трябва да се запитаме каква е разликата между САЩ и Европейския съюз. Има много разлики между нас, структурни, културни и други но има и разлика в економическата и фискалната политика и тя се състои в приоритетите. Съединените щати имаха подобни на нашите приоритети, що се отнася до преструктурирането и рекапитализирането на финансовата система. Но основната разлика между тях и нас е, че те заложиха на растежа и заетостта, без да мислят за дефицита а Европейският съюз се съсредоточи най-вече върху дълга и дефицита, без да мисли за работните места и растежа. Явно взехме погрешното решение, а Съединените щати си поставиха правилните приоритети. Второ, искам да повдигна въпроса за конкурентоспособността. Постоянно говорим за конкурентоспособността. Във всяко едно изявление тази дума се повтаря постоянно. Конкурентоспособността се свежда до изграждането на пазарна економика, до даването на дружествата, на възможност за дружествата да се конкурират помежду си. Но конкурентоспособността не се свежда до политика. Ако ние се конкурираме помежду си, както направихме наскоро, намалявайки данъците за онези, които така или иначе вече имат немалко пари. Имам предвид и физически лица и дружества. То защо да продължаваме по този път при положение, че той помага само на онези, които така или иначе не се нуждаят от помощ. Нека по-скоро си сътрудничим. Човечеството винаги е правило качествен скок, когато в по-голяма степен е залагало на взаимодействието на сътрудничеството, а не на конкуренцията. Благодаря. Думата има господин Гуериери от Италия. Sì, grazie, signor Presidente. Ho sentito delle... Благодаря, господин председател. чух някои изказвания, които мога да окачествя като оптимистични. Каза се, че настоящите симптоми на възстановяване могат да се превърнат в стабилен европейски растеж. Изхожда се от идеята, че може да има по-гъвкаво прилагане на целите за структурни реформи. Вярно е, че в е, много държави има подобрение на економическото положение, особено в някои от тези, които сериозно пострадаха по време на кризата. Нека да не забравяме обаче, че промените бяха въведени, защото имаше асиметрично хвърляне на бреме върху държавите членки. Е, някои страни от севера, които се радват на растеж, не допринесоха в достатъчно голяма степен за растежа на останалите държави. Тази асиметрия е много рискова, защото може да доведе до увеличаване на дефлацията и ние виждаме какво се случва в момента политиката на промени, е, на приспособяване не реши проблема с е, задлъжнялостта. Ако искаме економиката в еврозоната да заработи както трябва по време на настоящия мандат, трябва да намерим лостове за засилване на растежа. Само експанзивни е, економически политики, политики насочени към разширяването, могат да постигнат тази цел. Има сериозна пропаст по отношение на търсенето в Европейския съюз, общото търсене и тази пропаст може да се запълни само чрез фискални политики, парични политики. Тук трябва да се постави ударението. Тази пропаст е изключително проблемна Идеята, че малките промени ще доведат до желания резултат е изключително опасна. Това е идеята, която аз искам да, да подхвърля, тъй като говорим за бъдещето. Благодаря, казва председателя. Сега е времето да се даде думата за отговори или кратки коментари на нашите ключови оратори, основните е, хора тук на подиума, които направиха презентация. Господин Рейес е първи. Първо, поздравявам Португалия. Вашия министр на финансите миналата седмица каза, че сте готови да изплатите дълга на МВФ, даже предсрочно и ние го направихме преди 2-3 години, именно благодарение на структурните реформи и фискална дисциплина. Това беше единствения начин тогава да се излезе от кризата също така, именно, благодарение на тази програма успяхме да, да приключим предсрочно. Само преди три години, когато говорих пред този парламент, като член на бюджетната комисия в парламента тогава, говорих за това как фискалната политика може да се съвмести с инвестиции и тогава си спомням, че е, казах следното. И латвийския пример сочи, че фискалната дисциплина не пречи на инвестициите. Ние бяхме в, е, под програма за надзор, проведахме е, фискални мерки, но никога не, се, това никога не се отрази на инвестициите ни. Сега, един, е, един план, една програма не може да отговори нуждите на всички. Това е ясно. Е, ако е, имаме въпроса с количественото облегчение или плана на Юнкер, също той е част от мерките на министрите на финансите в, на, на Екофин казаха, че е, плана на Юнкер е, няма да замени необходимостта от допълнителни фискални реформи и спазването на фискална дисциплина, както и структурни реформи. Е, във всяка държава членка. То е, допълва е, картината, предоставя допълнителни средства за инвестиции на ниво държава членка, но в никакъв случай не заменя фискалната дисциплина и не я изключва Става дума за проекти, за частни инвестиции. ЕЦБ ще ги оценява и само тези, които е, могат да бъдат самофинансирани и обещават възвръщаемост, те ще, бъдат, ще получат помощ от ЕЦБ. Такива предполагам, че е, ще има достатъчно държавите членки по е, данък доход. На последното заседание на Екофин приехме директивата за дъщерните фирми и преразпределяне на, на приходите и според този е, правен акт данъка е, се праща в държавата по происход. Вече не, няма да е възможно да се прехвърлят е, е, приходи от е, фирмата майка към дъщерната фирма. И сега да отговоря на въпроса е, по който говорих е, в, е, когато говорих пред комисията ЕКОН. По това време се цитираше Америка като един пример, но Миналата седмица е, наистина американски долар е, малко е, падна разменния курс, понеже е, техния реален растеж също отбеляза е, застой. Ние сме един глобален свят и економическите правила въжат за всички едни и същи принципи въжат за всички, а те не могат да се е, заобикалят или е, изкривяват. Но основната разлика между нас и американската, нашата и американската економика е, че първо е, при нас праговете и е, раз, е, е, неравенството на, в приходите е много по-низко. В 40% от бюджета в Латвия се заделя за социална защита, но между нас и Америка има голяма разлика. Америка е, е, си Америка, но Европа е континента на равенство, на социална закрила. Ние, ние повече от Америка държим на е, справедливото разпределение на, на, на доходите Важно е всички тук да следваме едни и същи принципи и да се стремим към социално равенство, да се стремим към по-високо качествено е, здравеопазване, но е, това в никакъв случай не трябва да бъде за сметка на... Е, ние също и одобряваме економическата политика на Америка, но това не трябва да бъде за сметка на социалните закрила и с натрупване на допълнителен дълг. Господин Рен. Благодаря ви. Ще бъда сравнително кратък, защото съм съгласен с предходния оратор. За Португалия чухме две отлични изказвания. За мен фактът, че Португалия заедно с Ирландия и Испания успяха да излязат от програмата на време е много насърчителен. Те го направиха дори преди очаквания момент. Всичко това е част от възстановяването и растежа. Виждаме и обещаващи сигнали при заетостта. Давам си сметка, че някои решения не са били лесни за вземане, че това е измъчило гражданите на тези страни, но в крайна сметка се стигна до реорганизация. И когато програмите се изпълняват ефикасно, това наистина помага на економиката, както видяхме в Ирландия, Испания и Португалия – Съгласен съм с господин Пинто, че към всички държави членки трябва да се прилагат едни и същи изисквания. Преминавам към Литва. Тя се присъедини към еврото на 1 януари тази година. Нека поздравя е, Литва, сигурно някои си изпомнят, Латвия се присъедини миналата година, Естония 2011 година. С други думи, всички балтийски държави решиха, че желаят да се присъединят към едината парична единица и са на мнение, че изборът им е бил сполучлив защото е довел до привличане на повече инвестиции и економическа и политическа стабилност, а това е условие за растежа. Бъдещето на тройката. Господин Кабрита говори за това. В неодавнашния си доклад от миналата година Европейският парламент – призовава за преглед на работата на тройката. Вероятно си спомняте, че през 2010 година държавите членки бяха тези, които настояваха МВФ да бъде включен. Те не се доверяваха на Европейската комисия, не смятаха, че е достатъчно независима. Аз не се съмнявам в нейната независимост, но някои го правиха тогава. Така или иначе се смяташе, че трябва да има демократична отчетност и единствения вариант е в тройката да се включи МВФ. При прегледа на работата на тройката ще бъде водещо разбирането за демократична отчетност чрез Европейската комисия и Европейския парламент. Нека кажа обаче, от опит знам, че е, ако в бъдеще има страни в криза и ще ни трябва такива програми за корекции, то ще имаме нужда и от експертността на Европейската Централна банка. Ще имаме нужда и от един нов надзорен механизъм. С това е свързано бъдещето на банковата и финансова система на Европа. Освен това, ако държавите членки изискват е, от МВФ да ги финансира, в бъдещето е, знаем, че те имат своите много строги правила и няма как да не се изкажат по програмата. С всички тези уточнения ще кажа, че самият аз съм за анализ на работата на тройката – Предполагам, че това може да бъде част изобщо от прегледа на економическото управление на Европа и на еврозоната. Би трябвало еврозоната да има собствено управление. Знаем, че до сега държавите членки блокират идеята за външно представителство на еврозоната но това означава, че в рамките на МВФ ние няма как да бъдем достатъчно убедителни. Струва ми се, че ако имаме един представител, няма да зависим толкова от мнението на Китай и Индия в Световния форум, както това се случва сега. За това нека се представим по-добре на форумите, които всъщност са управлението на световната економика. След това тази сутрин знаем, че Пьер Московиси говори за растежа, за новия курс на Европа. Важна е и стъпката на ЕЦБ а ние трябва да разработим политики за растежа, за насърчаване на инвестициите и за улесняване на кредитното предоставяне. Благодаря. Благодаря ви, господин Рен. Високо оценявам казаното от вас, особено това, което казахте за политическата и економическа същност на Европа. Господин Ханеган. Uh, Ще се върна на казаното от Павло Пинто от Португалия. В Ирландия също бе приложена програма за строга бюджетна дисциплина. Тогава ние спазвахме установените правила. Аз също съм против специалното третиране на определени държави членки. Както каза господин Палиоти, процесът на извършване на корекции не отчита размера на дълга. Не го отчиташе до момента. Може би трябва да приложим този подход, но тогава трябва да го приложим към всички държави членки. Но не бива да се спираме само върху една държава членка. В противен случай всички държави ще искат специално третиране. По-скоро всички държави членки трябва да осъзнаят, че в Европейския съюз действат правила, които трябва да се спазват. Thank you very much. And... Благодаря. Сега ще се смени председателстващият заседанието. Ще предам щафетата на господин Гуалтиери, който ще председателства следващата сесия. No, I think you can stay here. Yes. Perfect. Thank you. Благодаря. Следващия оратор госпожа Неперус от Холандия. Een stabiele euro is van groot belang. Благодаря, господин председател. Много е важно да има едно стабилно евро. Ако искаме да се върнем към стабилни национални бюджети, трябва да се придържаме към пакта за стабилност и растеж. Много е важно държавите членки да зачитат правилата на играта. Дължим го на онези държави, които вече направиха много жертви. В Холандия на всички е ясно, че трябва да се пести, за да може да можем да си позволим системата на социално осигуряване. Е, необходими са данъчни промени и така нататък. Всичко това естествено се пада като задача на, на парламента. Чух какво казаха колегите. Не трябва да забравяме, че има и европейски бюджет. И комисията има своята роля в това отношение. Членовете на Холандския парламент искат да разберат малко повече подробности, подробности относно собствените ресурси. По този начин ще се гарантира, че комисията си върши работата, когато става дума за европейския бюджет. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор господин Мой от парламента на Франция. Благодаря, господин председател. Да се върна към това, което каза нашия е, австрийски колега за САЩ. Наистина, САЩ излязаха много бързо от е, кризата от 2009 е, прилагайки веднага една силно експансионистична монетарна политика и бюджетна консолидация и е, когато е, и по този начин се стигна до растеж. В Европа не направихме това. Не го направихме, не, не можахме да го направим, защото проблема на бюджетната политика в цяла Европа е изключително сложен. Никога не можахме да координираме е, нашите бюджетни политики и решенията свързани, е, свързани в това отношение. Всяка държава, ако всяка държава членка прилагаше правилата, е, може би ще щеше да стане, но е, те ги прилагаха е, по-отделно, без да е, е, си дават сметка за е, основните неща. И е, че ако поддържат достатъчен растеж е, е, бих и е, намаляват своя дефицит, те няма да загубят от забавене на растежа. Но не може да се прави по-отделно такава политика, без да се търси общото е, защото едно е, забавене, е, когато всички вършат едно и също, може да се ограничи структурния дефицит, но едва ли може да се постигне това в общоевропейски план. Това не може, когато растеже. е нисък. Е, това е сериозен проблем, е, както изтъкне Жан-Клод Юнкер, е, а именно липсата на координация в економическата и монетарна политика. И аз мисля, че това е единствения отговор на проблема, който в момента засяга всички, именно координация. Благодаря. След Франция, господин Келер, Фленския, госпожа Келер, Френския сенат. Благодаря, господин председател. След моя колега, който подчерта взаимозависимостта между политиките в държавите членки, аз бих искала да отбележа, както вие знаете много добре, че във Франция има свръхдефицит и сме заплашени от процедура за свръхдефицит – Разбира се, ние сме голяма държава, една от големите економики на Европа, затова искаме да извършим корекция и то трайна, устойчива корекция на нашия дефицит. Това някакси закъснява с изпълнението. Изобщо имаме проблеми с реформата на пазара, на пенсионирането, социалните разходи. Тук е направено много, но трябва да се направи и още, да не говорим за трудовия пазар. Същевременно няма как да не отбележим новото тълкуване на комисията, свързано с по-гъвкавия пакт за стабилност. Това беше съобщено в Страсбург на 13 януари. Ние обаче трябва да подобрим положението със своя дефицит. Освен това, бихме искали от комисията съществени реформи с реалистичен график, които се наемаме да изпълним. Така се връщаме към растежа, както и към плана Юнкер, нещо, което обсъдихме по-рано. Ние имаме нужда от нова динамика на растежа и най-вече от нов вид доверие, защото тези економики зависят една от друга. От тук и политиките трябва да бъдат достатъчно ефикасни. Така ще дадем надежда на нашия съюз. Благодаря, господин Веслун от шведския парламент. Е, е, Благодаря, господин председател. За сега се изказваха само участници от еврозоната, но и аз искам да кажа няколко думи. Ние също сме изправени пред а, тежка бюджетна дисциплина. Един наш премиер преди време написа книга, която се казва Онзи, който живее в дългове, никога не е свободен. И ние съответно имаме специални бюджетни политики, не можем да имаме кой знае какъв недостиг в бюджета, предприемаме мерки. Слушам какво казват колегите. Има нещо, което ние направихме и което мисля, че липсва в този дебат. Политиците при нас сключиха споразумение с синдикатите, с предприятията, с големи части от гражданското общество, за да може да прокарат реформите. Това се разгледа като нещо справедливо от една страна от онези, които имаха много пари и капитал и от друга страна от онези, които нямаха пари и капитал. Всички са засегнати и бяха засегнати от кризата. Ние смятаме, че е изключително важно, когато се пести, да се пести интелигентно. И ето защо е, можем да изказваме критики, мисля, че е проблем, че хората са бедни, че нямат достатъчно храна някой път поради тези бюджетни мерки. И ето защо трябва да се помисли, има ли нещо допълнително, което Европейския съюз може да направи, което можем да направим заедно, за да не виждаме бедни хора в нашите райони. Хората плащат данъци и когато плащат данъци, те трябва да знаят, че няма да виждат хора, които ровят в кофите за буклук, за да намерят храна за себе си или за своите деца. Така че това е изключително важно. Сътрудничеството между политиците и гражданското общество е нещо изключително важно. Това обаче трябва да е подплатено с реформи. В нашия случай това отне 10 години. Това не, не отнема малко време, но ние успяхме да се справим и пестяхме, между другото. Благодаря. Благодаря. Всъщност договора, каза председателя, въжи за всички страни по него, включително Швеция. И е, нашата среща, конференция е отворена и за страните, които не са ратифицирали договор, като страната на следващия изказващ се Лорд Дейвис от Великобритания. Благодаря, господин председател. Не беше по моя вина, признавам. И аз лично съжалявам за това. Е, всъщност, е, това, което чухме тази днес след обед от Оли Рен и господин Ханиган, беше впечатляващо и много насърчително както господин Джаселблом, тъй като той сам се бори сега да решава с, с голи ръце да, да се справя с кризата, аз мисля, че това е по-важен приоритет, колкото да говори тук пред нас. Надявам се, че новите мерки, които бяха введени последните две години в борба с кризата, бяха добре замислени повече от тях, но нещо липсваше, което е, се отрези, от което страдаме в, в, в е, Съюза и в еврозоната. А това е именно отсъствие на липсата на автоматичен механизъм, автоматизиран механизъм за стабилизация, е, нещо, което е предвидено в отделни държави членки. Е, обикновено системата за безработница и е, е, осигуровки и помощи за безработни. Обикновено в повече държави това се плаща от работодателя и се стига до диспропорции в държави, в които има високо е, ниво на безработица, защото тези, които са получателите най-много, е, които е, получават най-много от е, тези фондове, са страните с най-ниска безработица. Е, те усещат е, е шока от е, кризата много повече от е, други региони. Е, защото в а, е, други такива се а, прилагат контрациклични мерки, а, това не, го, е, не е предвидено в е, нашия паричен съюз, нямаме го на ниво паричен съюз, което е жалко. Е, знам, че това не може да стане прекалено остро и радикално. Имаме различни системи, но би трябвало, може би, да се въведе общ европейски минимум и вече държавите членки да надграждат над него. След това структурните нива на безработица са различни в целия Европейски съюз и би било е, погрешно, е, несправедливо, економически е, неприемливо да се субсидира висока структурна безработица от една държава в друга. Така че необходимо е да се смени самия модел на безработица и степента на изработица. Ако една, един регион сада от безработица, изпад в безработицата, това да стимулира в заедостта в други. Аз съм наистина разочарован, че до сега не сме въвели е, такава система. Благодаря. Всъщност имаше такова е, предложение за автоматичен стабилизатор е, безработицата. Има такова предложение. Може би ще се върнем към тази тема. Благодаря за изказването ви. Сега Господин Каламец от Естония, от Естонския парламент. Има думата. Uh, thank you very much. Благодаря. Бих искал да спрем с оплакванията. В крайна сметка, е, нашето заседание ни дава възможност да обсъдим различните варианти – Нека ви кажа, че целите на Европа 2020 едва ли ще бъдат постигнати в частта растеж. Имаме отличните постижения на Финландия по Европа 2020 обаче. Няма корелация между растежа и допълнителния дефицит – е, за някои колеги политиките за растеж е фраза, която сигурно означава повече публични разходи, но това не е така. Бих предложил да се получим от опита на Португалия, Ирландия, Латвия. Има и страни като Швеция, Финландия, Полша, Чехия, Естония, които също успяха да се развият устойчиво без допълнителни публични разходи. Нека повторя думите на господин Оли Рен. Ако Допълнителното задлъжняване произвеждаше растеж, то Италия, Испания и Франция щяха да бъдат европейските шампиони в економиката. Очевидно обаче те не са. Благодаря. Благодаря. От Румънския сенат госпожа Крето. Very much. Am să vorbesc în Există 28 de state. Благодаря, ще се изкажа на румънски. Европейският съюз има 28 държави членки. Тези държави са с различно ниво на развитие. Има разлики между тях в економическо и макроекономическо отношение. Не е възможно да се приложи еднозначен подход, насочен към оздравяването на економиките им. Искам да повдигна въпроса за критериите за оценка, както и за използваните економически показатели. Преди кризата действаха критериите по пакта за стабилност и растеж. Основният критерий бе брутният вътрешен продукт. Ирландия бе водеща, що се отнася до спазването на критериите. Нейното правителство бе повече от отговорно, но въпреки това Ирландия стана жертва на кризата. След като се разрази кризата, уважавани економики трябваше да изготвят доклади за състоянието на економиката. Искахме да си отговорим на въпроса защо се стигна до тази криза. бяха изтъкнати много аргументи в полза на БВП като показател. Този доклад бе разглеждан в продължение на 3 месеца и след това вече никой не се интересуваше от него. Защо използвахме платежния баланс като критерий вместо БВП? или нивото на финансиране. Ако сменим критерия, то може би ще намерим и други решения. От Кипърския парламент господин Неофито. Благодаря, господин председател. Във всичко това има един парадокс – Виждаме го вече няколко години. Нашето поколение се оплаква, че е крайно време да се изплатят задълженията на трупани от нашите предшественици. В същото време обаче други хора ни предлагат решение и казват трябва да продължим да вземаме средства да задлъжняваме, което от своя страна ще влуши още повече положението и следващото поколение ще бъде още по-задлъжняло. Не знам дали това е правилният подход. В същото време в Европа и в моята страна говорим за необходимостта от солидарност. Казва ни се обаче, че освен солидарност, трябва да има и справедливост. Дълговете винаги трябва да се плащат, независимо кога се случва това. Ако растежа се генерира на основата на натрупани задължения, този растеж никога няма да бъде устойчив. Ето защо трябва да има фискална консолидация. Нека да не забравяме, освен това, че кризата ни дава възможност да променим цялостната архитектура на економически и паричния съюз. Кризата може да се използва и то по един добър, подходящ начин, за да се подобри банковия надзор, въобще системата на, на наблюдение. Мисля, че по този начин малко или много ще решим проблемите на нашата економика. Бихме искали да не се прехвърля бремето върху европейските дънакоплаци, в случай, че МВФ си тръгне. Моята страна Кипър много добре познава всичките програми за фискални промени, е, всичките меморандуми. МВФ има голям опит, там работят експерти и можем да извлечем полза, когато те ни помагат. Бъдещето на Европа трябва да започне обаче от зачитането на правилата колкото и да е трудно това за отделните държави. Трябва да се научим, че правилата са за това, за да се спазват. Защото много често, ако не се следват правилата, се стига до истински проблеми. Благодаря. Приключихме списъка с желаящите да се изкажат. Сега ще дадем думата за заключителни бележки на нашите основни оратори. Първо давам думата на министър Рейерс. Е, Благодаря, господин Готлотиери. Освен допълнение на това, което казах при първия тур, ще кажа сега, че напълно съм съгласен с кипърския колега, който току-що се изказа. Наистина, интересно е да чуем, е, да видим и е, реакцията на е, младежите, наблюдателите на балкона наистина, защото вие сте, тук стана дума за, за дългове, дължнялост, вие сте тези, които ще плащате, вероятно, някога. Затова е интересно да чуете какви са проблемите, които може би ще стоят пред вас след десетилетия, ако продължим да действаме така късогледо, както до сега. Напълно сме съгласни, напълно съм съгласен с казаното от кипърския колега. Е, присъединявам се и към господин и нашия съпредседател. Е, когато се планираш, е, когато планираш семейския си бюджет, обикновено не очакваш съседа ти да, да плати дълговете, обикновено се вместваш в собствените си средства. Защо трябва да мисля, че е, трябва да помислим как да намалим е, дълговото бреме и парите, които се генерират по този начин, би трябвало да се реинвестират в е, развитие, от което ще има полза следващото поколение, вместо да го натоварваме с допълнителни дългове, което беше случая с предишния политически цикъл, предходния политически цикъл. Благодаря. Благодаря, господин Ханеген. Благодаря, господин председател. Няколко неща. Представителя на Швеция ни представи шведския опит с излизането от кризата. Той е свързан и с подкрепата на обществото. Аз няма да ви лъжа. В Ирландия не мога да кажа, че ирландците се влюбиха в правителството заради тези мерки, но имаше разбиране, че трябва да се предприеме действие. И това е така, защото разговаряхме с синдикатите, работодателите, искахме те да разберат ситуацията, в която се намираме. Друг колега говори за мерките по единия надзорен механизъм, Банковия съюз, други институции пък сега направиха количественото облегчаване – Общо взето има широк консенсус и за Европейския инвестиционен план. Така че доста са мерките, които ще ни помагат и са ни помагали до сега, но има и други идеи. Това, което е важно, все пак е да не спираме. Кризата ни показа, че имаме нужда и от други мерки. Благодаря. Uh, uh, uh, Благодаря, Оли Рен. Благодаря, Роберто. Благодаря на лорд Дейвис. Благодаря и на Камерата на лордовете за нейните изключително относими доклади за европейската економика и европейската економическа политика. Аз ги чета с удоволствие. Те са много полезни с оглед усъвършенстването на политиките ни. Както каза господин Гуалтиери, в миналото имаше предложение за система за автоматично стабилизиране. В Съединените американски щати системата бе по-различна. Можеше да се натрупват дългове по федералния бюджет, но Отделните федерални щати нямаха право да задлъжняват. Имаше много строги правила в това отношение. Мисля, че трябва да поставим това на дневен ред, когато правим следващия преглед на економическото управление в Европа. Ако искаме да проявяваме по-голяма солидарност, то това трябва да върви ръка за ръка и с по-голяма отговорност. Трябва да се гарантира стабилност. Това трябва да е в основата на економическото управление. Благодаря на господин Каламец. В Испания положението е малко по-различно. Испания проведе малко по-решими реформи в сравнение с Италия и Франция. Ако голем, високият бюджетен дефицит бе съпроводен и от ам, висок растеж, то тогава наистина Франция и Италия щяха да са шампиони. Финландия щеше да е шампион сред северноевропейските държави, а Япония щеше да е световен шампион. Показаното от господин Муе за паричната политика. Изказването ви бе интересно. Според мен през изминалите 6 години бяхме свидетели на значителни промени в ролята на Европейската централна банка в еврозоната. Имаше значими промени в политиката на Европейската централна банка. Тя предприе редица неконвенционални мерки, сред които и количественото облегчаване с цел да стабилизира финансовата сфера в Европа. Бе замислен и Европейският банков съюз, чиято цел бе да укрепи банковата система. В фискалната и економическата област бе засилено економическото управление, бе създаден Европейският механизъм за стабилност. Всички тези мерки, що се отнася до макроекономическата и финансовата политика, що се отнася до банковите институции дадоха на еврозоната много по-ефикасни инструменти за справянето с кризата, както и за справянето с бъдещи кризи и сътресения. Има и нещо още по-важно, чрез тези мерки въведохме система за политическо координиране, която да предотвратява бъдещи кризи и да гарантира дългосрочен устойчив растеж. Това е основната цел на економическото управление. Осъзнахме, че превенцията винаги е по-ефикасна от корекциите. Осъзнахме също така, че устойчивият растеж насърчава и заетостта. Благодаря ви, нека продължим този диалог и в бъдеще. Благодаря, Оли, благодаря на всички ви за много интересните разисквания. Ще направя няколко кратки коментара по някои от повдигнатите въпроси. Първата ми бележка е свързана с това, което трябваше да обсъдим фискалния пакт. Забележително е, че само един колега, Ханеган, говори за изпълнението на пакта в държавите членки. Повечето от колегите е, когато говорих за задълженията по фискалния пакт, е, всъщност имаха предвид задълженията по пакта за стабилност и растеж. Интересно е да се припомни тук, Оли Рени игра важна роля при изграждането на фискалния пакт, е, че самия пакт е, беше трябва да се припомни, че той е, претърпя промени. Фискалният пакт казва, че държавите членки трябва да зачитат е, общото законодателство. Ма те трябва да го правят така или иначе. Нямаше нужда от договор, който да казва нещо подобно. В началото положението беше малко по-различно. Имаше изменение на комисията, което парламента подкрепи. Става дума за член 2, именно, че общностното законодателство има примат спрямо националното. И на следващо място балансиран бюджет се определя така както го определя общото законодателство. Това беше второто изменение. Повтарям, Балансираният бюджет представлява онзи бюджет, който е балансиран според общностното законодателство. Фискалният пакт казва с други думи, че трябва да се зачита това, което се определя в общностното законодателство. Той не въведе нещо по-различно. Имаше известни разлики по отношение на МТО на цифрите не 0,5, а 1, но това не беше чак толкова голяма разлика. Става дума, значи, за затворен кръг. Имаше среща на върха, посветена на фискалния пакт и тази конференция, между другото, също е важен кръгален камък в дебатите по фискалния пакт. Тук участват и страни, които не са го подписали. Така че това само по себе си представлява едно добро сътрудничество. За мен би било много трудно да кажа какво трябва да стане част от общото законодателство във връзка с оценката на фискалния пакт. Среща на върха на страните от еврото, добре, конференции като тази, добре. Така или иначе, общностният метод работи добре. Конференции като тази също са полезни. И ето защо аз мисля, че и тройката трябва да бъде приравнена към общностния метод защото пакета от две законодателни мерки вече съдържа някои разпоредби в това отношение. Гърция, между другото, в момента се починява на разпоредбите на инструмента за финансова стабилност. Е, нещо, което вече остаря като, като мярка. Заслужава си да се обсъди как да се включи в е, общностното законодателство между правителствения метод на сътрудничество. Много колеги казаха, че трябва да има економическо управление в еврозоната, съсредоточено в нещо като правителство на еврозоната – не мога да правя заключение в тази връзка, тъй като имаме различни позиции тук, е, философски е, разминавания. Има някои, които смятат, че трябва да има меки от страна на съвета, други смятат, че трябва да се е, заема повече от е, частни лица. Комисията е институцията, която трябва да намери златната среда, трябва да се постави ударението на структурните реформи. Радвам се, че тук чухме различни позиции. Всеки трябва да, да зачита принципа на фискална консолидация, естествено с необходимата гъвкавост. В пакта за растеж и стабилност има правило, което казва, че когато се прави е, важна структурна реформа, тя може да се отклони до известна степен от средносрочните и дългосрочните цели. На лице е правната основа, можем да работим за нейното подобрение, можем естествено да имаме различни виждания, Направена е обаче важна стъпка към европеизацията на дебата. Тази година дебата е с по-европейски характер, отколкото в миналото. Така че постигнате някакъв напредък и това би трябвало да ни радва. Благодаря на всички за този толкова интересен дебат. Okay, so uh, I invite uh, Marita Ulfsvok and... И така искам да поканя Марита Улфског и Айя Барца. Те ще бъдат председателите на следващата сесия. Тя се нарича Укрепване на социалното измерение на економически и паричния съюз.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

Dāmas un kungi, kolēģi, vēlos pateikties kolēģi. Дами и господа, колеги, благодаря първо на колегите за дискусията по циклите на Европейския семестър. Много интересно и полезна бех, беше дискусията. Благодаря и председателите, председателстващите първото заседание посветено на е, частните и публични инвестиции в растеж и работни места и въпросите за фискалната консолидация и структурните реформи. Сега стигаме до третата тема, а именно е, укрепване, засилване на социалното измерение в е, е Европейския паричен съюз. Тази е, тема е не по-маловажна от предишните. Колкото до необходимостта да се постигне по-голям растеж, е, изключително важно е същевременно този растеж да е интегриращ и устойчив. По този начин да се е, минимализира риска от несигурност в бъдеще. Рецесията показа, че отсъствието на един или друг от тези елементи е, се отразява сериозно и на отделните е, лица, и на економиката цяло. Тя разклаща и подкопава самите основи на обществото. Е, очаква се растеж стратегията Европа 2020 да гарантира, очаквахме той да, да гарантира, да генерира такъв растеж, но не всички е, елементи на економическата политика имат за цел е, интегриращ растеж. Трябва да обръщаме особено внимание на този въпрос сега, когато Европа бавно навлиза в сферата на въз... економическо възстановяване ефективни и устойчиви системи за социална е, сигурност, е, добре функциониращи е, институции за заетост е, са от решаващо значение, за да имаме интегриращ пазар на труда за ограничаване на бедността и улесняване на социалната дейност и инвестирането в човешки капитал. Такива инвестиции са изключително важни, за да могат европейските държави да поддържат своето ниво на конкурентност в един променящ се свят и по този начин да осигурят прилично ниво на стандарти на живот на своите граждани. Е, интегрирането, е, включването в социалното измерение в нашата политика на ЕС е, има особено значение. Социалното интеграция е от особена важност макар че и заетостта и социалната политика попадат в националните е, правомощия на държавите членки от ЕС, има много възможности за обмяна на опит, особено по това как държавите членки включват тези елементи в е, своите програми за дългосрочно развитие. Един интегриращ пазар на труда е само е, един от аспектите е, в това отношение трябва да обърнем особено внимание на качеството на работните места и устойчиво интеграция на пазарите на труда. Колкото до структурните реформи, макар да играят важна роля за подобряване на економическия ни потенциал и в, в средно и дългосрочен план, в краткосрочните социални последици в, е, и биха могли да бъдат и в много, няколко случая вече са отрицателни. Опита на Латвия сочи, че ефективна мерка, е, мрежа за социална е, сигурност, социално осигуряване е, наистина е, е задължително да допълва структурните реформи. Също времено трябва да се реши кои разходи имат, са приоритетни и кои в дългосрочен е, план могат да спънат развитието. Би трябвало също времено да отчитаме и е, как, е, да, това как отделните бюджетни политики се отразяват в европейски план, защото е, не сме взаимосвързани и е, развитието на нещата в една държава членка може да е, има е, ефекта на домино по отношение на другите. Е, би трябвало да търсим едно балансирано разпределение на структурните фондове. Това ще даде възможност да се направят инвестиции в развитие на човешкия ресурс, е, в бизнес, инфраструктура. Трябва внимателно да следим как се изразходват тези фондове, за да е, се подобрява конкурентоспособността на европейската економика в дългосрочен план, като също времено имаме предвид, че образованието, инфраструктурата, инвестициите определят е, доколко бизнес средата е привлекателна. Задълбочени дискусии по въпроса за е, е, заетостта се водят в е, Латвия в момента. Латвийския парламент организира среща на председателите на комитетите, комисиите по заетост и социални въпроси. На 22-23 ще се проведат тези заседания от държавите членки са е, подали, са заявили, че ще присъстват не всички. Аз просто използвам повода да ви приканя да участвате на конференцията в Рига. Уважаеми колеги, Валдис Домбровскис е, е, все още не е с нас. Ето защо аз ще Lieta un nodarbinātības komitejas izpildu priekš. Ще дам, ще дам думата сега на председателя на комисията по заето си социални въпроси, госпожа Марита Улскок. Ако обичате е, да представете е, темата сега, е, вие двете ще съпредседателстваме това заседание. Имате думата. Благодаря. Изчакваме господин Домбровски, но аз ще кажа няколко думи за социалното измерение на Европейския паричен съюз. Финансовата и економическа криза наистина подложи Европа на изпитание. 6 милиона от младите са безработни, общия брой на безработните е много висок – всеки 20 е заплашен от социална изолация и бедност. Същевременно трудовите пазари много пострадаха, а растеж почти не се вижда. Ясно е, че това съвсем не се доближава до целите на Европа 2020, които си поставихме не толкова отдавна. Вътрешния пазар и свободата на движение, това са краягълните камъни на европейския проект. Целта е да има растеж и заетост, но за да има истински пазар без социален дъмпинг и нелоялна конкуренция – Европейския съюз трябва да въведе задължителни стандарти в защита на работниците, минимални стандарти. Не може общия пазар да се използва като извинение за влушаване на работните условия и поставяне под въпрос на колективните договаряния. Европейския съюз няма да успее, ако държавите членки почнат да се състезават помежду си, кой ще плаща по-малко на работниците и ще ги поставя при по-лоши условия. Това прави невъзможна защитата на правата на работниците, а фирмите се изправят пред нелоялната конкуренция – ние не можем да се сравняваме с Китай и Индия, да имаме същото ниво на ниски амбиции. Не, ние трябва да служим за пример, включително и в качеството на условията за труд и живот. Не можем да се конкурираме с ниско заплащане и лоши условия за труд, защото по този начин европейските граждани ще отхвърлят европейския проект, ще се надигне отново национализмът, популизмът, ще бъдат затворени границите. От това бъдеща Европа няма да спечели. Това, което си спомням най-добре от е, предизборната кампания в парламента миналата година, е телефонно обаждане на свещеник, който представлява църквата в средно голям град е, в моята страна. Всъщност това беше жена свещеник и тя беше притеснена от съдбата на паркинг извън града. Този паркинг беше завладян от незаконни емигранти, които нямаха храна, нямаха отопление, дори и при тежката шведска зима разчитаха на отопление от някакви приспособления. Това не е Европейския съюз. Така няма да постигнем целите на Европа 2020. Освен това няма как да има социално сближаване или равенство. Ние искаме устойчив растеж в дългосрочен план. Следователно трябва да намалим неравенството. Това е част от задачата. Освен това е необходимо да помислим за структурата на нашите общества. В противен случай няма как да бъдем съюз. Как се разпределя богатството, качеството на живота, това е въпроса за европейския проект. Виждаме, че все по-малко са членовете на синдикатите. Работниците виждат, че никой не защитава правата им и неравенствата се задълбочават. Конфликтите стават все по-сурови. Не се виждат изгледи за дългосрочен растеж. Мисля, че всеки би имал полза от едни силни партньори на пазара на труда. Това също е част от идентичността на Европейския съюз – Управлението на кризата, економическото управление трябва да зачита автономията и участието на социалните партньори, на силното гражданско общество. Постигнем ли това, ще сме направили много за Европа. Този дебат не е само за економиката, за равенството и гражданското общество. Това не прави дебата по-лесен, но означава, че можем да работим под различни ъгли и перспективи. Благодаря. Благодаря ви. И нека кажа, че тук е заместник председателя на финансовата комисия във Френската национална асамблея. Заповядайте. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Според мен е, не трябва е, днес е, да говорим за социалното измерение, изменение, измерение, без да се върнем към същността на нашата е, дискусия в, в тези два дни, последни два дни. Как да излезем от рецесията, която като първо условие за засилване на е, социалното измерение е способността ни вътре в Съюза да водим на економическа политика, която е, опазва економическата политика, стабилна економическа дисциплина, но също растеж, работни места и социална интеграция. През последните години над 6 милиона души са загубили работата си БВП е, падна с близо 25%, а в някои държави членка безработицата днес е, стига непоносими нива в някои е, държави членки. Европейската криза сочи, че координирането чрез бюджетните правила не е достатъчно и е, че в един монет, паричен съюз наистина трябва да се е, приемат нови е, национални политики както Жан-Клод Юнке вчера каза, имаме нужда от управление, действително економическо управление в зоната на еврото. Е, сега е, ние решихме, че с политика на економии ще решим проблема и е, спазване разходите за труд също, за да бъдем конкурентоспособни тази политика може да доведе до политически резултати, до положителни резултати, когато една държава го прави, но когато всички едновременно го правят, резултата, както знаем добре, е рецесия и едно положение на квази на инфлация. Е, това е, от части е, това, е, когато една държава го прави, това може да се компенсира от други и тогава социалните е, разходи се балансират, но когато всички го правят едновременно, наистина това има пагубно въздействие върху дефицита и цената, която плащаме, става прекомерна Конкурентоспособността, е, конкурентоспособността, както знаем, се е, е, осигурява чрез ниски разходи за ниска събестойност на труда. Но общото спадане на цените обаче води до дефлация това значи, че е, се засилва безработицата, публичен дефицит също. Тогава е, се натрупва допълнително дълг е, и виждаме 80 години по-късно сме свидетели на подобна политика на дефлация, на която бяхме свидетели в 30-те години в Европа. Това, което тройката направи за Гърция, се разглежда като антипод на това, което трябва да се прави в Европа в момента. сега би трябвало да правим, а ние правим точно обратното на това, което трябва да правим през последните три години. Испания, Португалия, страните от Южна Европа, когато се е, присъединиха към Европа, всички се притеснявахме, включително и във Франция, че конкуренцията ще е, е, се отрази и отрицателно на всички нас. Но е, Европа, е, но Европа е, успя да се превърне в един голям пазар и механизма на е, солидарност е, сработи. Е, и се стигна до конвергенция благодарение на еврото. Е, би трябвало сега да, да предписваме други политики, които а, не бихме могли с политики, които не са кооперативни, които а, а, поставят на преден план конкурентоспособността. А, би трябвало да се е, запитаме за възможността да се разбро, разработи е, в първия стълб е, е осигуровките за безраб... помощите за безработни в е, би трябвало да направим така, че в крайна сметка е, нашата Европа да се превърне в едно пространство на солидарност, а не един голям пазар, е, който е, настройва и който поставя конкуренцията на първо място. Трябва да е, всичко това да е взето предвид в европейския семестър, а не само е, годишния растеж. Защо да, да, да не посветим част от е, заседанието на министрите по социални въпроси на именно подобряване социалното положение в евро, зоната на, в еврозоната, като разработим политики, именно за еврозоната. Трябва е, да се поздравим днес, че е, еврозоната успява е, в своята политика и ЕЦБ въвежда една мерки, които се отразяват положително все пак инвестициите, колкото и да са значими, остават а, скромни, недостатъчни, за да генерират а, растеж. 200 милиарда евро а, не се дължат на, на, конкурентно, на конкурентно способността. Всъщност 200 милиарда евро са заделени за инвестиции, но е, би трябвало в сърцевината на нашата политическа и економическа политика да е, поставим е, именно заетостта, числателските развои на дейност, борбата с бедността и борбата с климатичните изменения. Би трябвало, разбира се, да се стремим към добро економическо управление, бюджетно управление, социалните права трябва да бъдат водеща сила, да имат същата сила в нашата политика, както и економическите норми. Сега италианският министр Ренци много точно каза същото. Цитирам го. Е, би трябвало да е, направим така, че социалните права, които са, предви, са легнали в хартата правата на човека, е, биват зачитани по отношение на свободата на вътрешния пазар неравно, неравенството, егоизма доведаха до кризата през 2008. Тази липса на солидарност, която е, отговорна и за кризата в еврото. Е, именно тази солидарност, е, чрез тази солидарност в е, еврозоната, ще, чрез такава солидарност ще можем да излезем от паричната криза. Благодаря. Благодаря, господин Мое. Давам думата на заместник председателя на Европейската комисия, отговарящ за заетостта и социалната сфера, господин Валдис Домбровскис. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми членове на национални парламенти, госпожи и господа. Позволете ми първо да ви благодаря за отправената към мен покана да участвам в днешната проява, да споделя с вас своите идеи за укрепването на социалното измерение на економическия и паричен съюз. Тази област придобива нова актуалност, тъй като всички искаме да засилим социалния диалог не само в еврозоната, но и във всички държави членки. Днес вече обсъдихте трите стълба на новата економическа стратегия на комисията, така както бяха изложени в годишния обзор на растежа за 2015 година. Първо, увеличаване на инвестициите чрез плана на Юнкер в размер от 315 милиарда евро. Второ, подновяване на ангажимента за структурни реформи. Трето, бюджетна отговорност. Тези три стълба ще ни позволят да поемем по пътя на устойчивото развитие, на стимулирането на заетостта и на конкурентоспособността. Днес имаме възможност да обсъдим целите, които сме си поставили по тези три стълба а именно изграждането на социална пазарна економика и засилването на социалното измерение на економическия и паричен съюз. Тези две области са от ключово значение. От 2008-2009 година насам, когато се разрази кризата, економическите и социални различия в Европейския съюз се задълбочиха. Трябва да работим за решаването на този проблем. Бедността, безработицата, най-вече безработицата сред младежите, се увеличиха безпредседентни размери достигна и разликата между държавите от центъра на еврозоната и тези от периферията й. Затова трябва и да насърчим економическото сближаване. Лошото функциониране на пазарите на труда, недобрите резултати на дадени държави членки в социалната сфера се отразяват неблагоприятно върху всички държави членки поради ефекта на доминото. От него проистичат по-низко търсене, по-низка производителност и по-низка конкурентоспособност. Затова комисията поставя акцента върху социалната справедливост, чрез разкриването на работни места, изграждането на умения, реформирането на пазарите на труда и на социалната сфера. Ако разглеждаме само економическите показатели, то това е само една желателна мярка, но тя няма да доведе до желаните резултати. Ще трябва да отчетем и социалното измерение. Ще трябва също така, за да работи економическия и паричен съюз добре, да реформираме системата му на управление – Трябва също така да консолидираме предприятите до момента мерки. Трябва да ги упростим, да ги направим по-легитимни от социална гледна точка. Вече бяха предприяти някои мерки, това число и вследствие от съобщението от 2013 година за социалното измерение на економически паричен съюз. Ще упомена няколко такива мерки. Предходната комисия гарантира по-силна роля на социалното измерение в рамките на економическото управление, чрез, например, съвместния доклад за заетостта. Бе въведен и нов набор от показатели в областта на социалната сфера и заетостта с цел засилването на координацията в областта на социалните политики и политиките по отношение на заетостта в рамките на европейското полугодие бяха добавени допълнителни социални показатели към доклада по механизма за предупреждение. Консултациите между Европейския съюз и държавите членки гарантираха участието на социалните партньори в европейското полугодие на ниво Европейски съюз. Това прерасна в тристранната среща на върха по социални въпроси, както и в диалога по макроекономически въпроси. В рамките на работната програма на комисията за 2015 година също бяха предвидени някои допълнителни мерки. Първо, засилване на социалното измерение на економическия и паричен съюз. Това ще е важна част от пакета за задълбочаването на економическия и паричен съюз. Тази година ще разработим този пакет. Комисията на съвета през месец юни ще излезе с доклад за възможностите за напредък. Второ, пакетът за трудовата мобилност. Той ще бъде разработен с цел насърчаване на трудовата мобилност и справянето с проблемите, с злоупотребите на системите за социално осигуряване. Трето, ще излезем с пакет за насърчаването на интеграцията на пазара на труда и на пригодността за трудова заетост, най-вече сред младите хора, чрез мерки за повишаване на уменията трябва да упоменем и участието на държавите членки. Както заяви комисията в годишния обзор на растежа, на ниво държави членки трябва да бъдат предприяти по-нататъчни действия. Например, за реформирането на системите за социална закрила. Трябва да се модернизират правилата за защитата на заетостта. Трябва да се модернизират също така и системите за социална закрила. Те трябва да се усъвременят, да станат по-ефикасни, така че да се разширят уменията на гражданите, да им се предостави адекватна закрила на всички етапи от живота им. Ще трябва да се гарантират както устойчивост, така и адекватен размер на пенсиите. Ще трябва да повишим производителността, например чрез инвестиране в човешки капитал и даването на стимули за разкриване на работни места. Ще трябва да инвестираме също така и в образование и обучение. Комисията си е поставила и амбициозни дългосрочни цели във връзка с социалното измерение на економическия и паричен съюз. За да бъде той устойчив, трябва да се насърчава сближаването. За тази цел ще се възползваме от всички възможности в рамките на годишния цикъл на координиране на политиките така нареченото европейско полугодие. Така не само ще насърчим растежа и заетостта, но ще постигнем и по-голямо социално сближаване. Економическият и паричен съюз трябва да е приобщаващ. Действията на национално равнище ще са от особено значение за борбата срещу разделението на пазара на труда, срещу бедността и социалната изолация. За да се справим с безработицата ни е необходим всеобхватен хоризонтален подход под формата на инвестиции в човешкия капитал, създаването на привлекателна бизнес среда и укрепването на вътрешния пазар с оглед на сърчаване на инвестициите и заетостта. Този всеобхватен подход трябва да бъде подкрепен и от мерки в рамките на социалния диалог, както на политическо, така и на техническо равнище. Когато бях министър-председател на Латвия, установих, че трябва да продължа един ефикасен, силен социален диалог. Това бе и една от причините, поради които Латвия се справи добре с економическата криза. Социалният диалог гарантира доверие към нашите действия, подплатява ги с социално измерение – ще трябва в пълна степен да се възползваме от наличните инструменти с цел насърчаване на социалния диалог и гарантиране на по-широко участие на социалните партньори, най-вече в рамките на европейското полугодие и в областта на економическото управление. Планираме среща на високо равнище с участието на европейските и националните социални партньори, тази среща ще се състои на 15 март тази година и ще бъде добра възможност за обсъждането на по-активното участие на социалните партньори в европейското полугодие разговаряхме с националните парламенти, социалните партньори и обществеността като цяло. Всички те трябва да участват по-широко. Прояви като днешната са един чудесен пример за установяването на по-силен диалог. Благодаря ви още веднъж за вниманието. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви, ще участвам в разискванията. Благодаря ви, господин Домбровскис. Четвъртия ни гост-оратор е генералният директор на МОД, господин Гай Райдер. Госпожо председател, господин заместник председател на комисията, уважаеми колеги, благодаря за това, че ме поканихте да участвам в това събитие, което според мен е своевременно и уместно и представлява една добра възможност. Мисля, че времената, в които живеем, показва, че трябва да укрепим социалното измерение на економически и паричен съюз. И се надявам, че МОД може да даде своята дан в това отношение. Силата на ИПС зависи от неговия капацитет да генерира ползи за всички свои членове. В първите си години това се случи. В първите му години по-скоро това се случи. Имаше растеж, имаше достатъчно средства. През 1999 година, между 1999 и 2007 година, безработицата в държавите членки намаля с около 2% и е, разликите между най-добрите и най-слабите ученици в Европейския съюз е, намаля с 5,5%. Това означаваше споделяне на богатството. Кризата обаче ни върхлетя през 2008 година и преобърна тези тенденции. Безработицата в еврозоната нарасна и то рязко. Е, нивата на безработица са същите като в началото на действието на ИПС и е, разминаването в економически най-добре, е, между економически най-добре справящите се и най-зле справящите се е 22%. Нарастването, нараства неравенството, извинете, е, и се стига до поляризация и изолация на части от населението. Не случайно това заплашва стабилността на ИПС. Инвестициите не са на желаното ниво и възниква въпрос как да се укрепи социалното измерение на економическия и паричния съюз. Това трябва да се направи на две нива. На първо място трябва да се засилят мерките за подобряване на трудовите пазари на национално ниво. Три приоритета има тук. На първо място трябва да се подобри ситуацията с образованието и разминаването между образованието и търсенето на трудовия пазар. На второ място укрепване на връзката между търсещите и предлагащите работа. И на трето място укрепване на предприятията в случай, че има външни шокове. Във всеки един от тези случаи Европа има примери за това, че нещо може да се постигне. Създаването на качествени работни места ще направи европейската економика по-стабилна, по-конкурентоспособна, по-продуктивна. Дори в страните, в които има ниска безработица, обаче има поводи за притеснения. В Польша и Португалия, от друга страна, например, има проблем с създаването на качествени работни места. Същото въжи за Испания, в Австрия не винаги има устойчива заетост. Това са само част от примерите. Мисля, че би следвало да се подобрят условията на трудовия пазар, да се определят минимални заплати. Това е, вече даде своите плодове в страните, в които беше е, прието като мярка. Има и други примери, е, колеги. Не е достатъчно обаче да има действие само на ниво държава членка. Едно ефективно социално измерение е свързано и с един цялостен подход по отношение на ИПС, който може пък да стъпи на мерки, които вече са приети и може да стъпи освен това на съществуващите механизми за мониторинг. Съществуват така наречените асиметрични шокове, които засягат някои страни повече от други и поради тях се стига до сериозни проблеми в страните, които не могат да преминат към девалвация на собствената си валута. Генерира се ефект на доминото, това води до социална е, несправедливост, неравенство и по този начин пък се заплашва съществуването на ИПС. Каква може да е отправната точка за решаване на проблема? Да се използва, например, младежката гаранция или други инструменти, за да се помогне на най-уязвимите. Това може пък от своя страна, ако се случи, да доведе до подобряване на възможността за заетост, за наемане на работа на тези най-уязвими лица. Естествено, тук трябва да се спазват определени условия. Необходим е и нов инструментариум. Новата комисия поставя ударението върху работни места, растеж и справедливост. Е, и това е добре. Плана за стратегически инвестиции, обявен от новата комисия, представлява един нов инструмент, който трябва да се използва. МОД е, направи анализ на потенциала за инвестиции на структурния план на Юнкер Заключението на този анализ показва, че има нужда от финансиране на малките и средните предприятия, ако се осигури това финансиране и ако се инвестира в образование и обучение, този план може в крайна сметка да генерира 2,1 милиона работни места и да намали безработицата в Европейския съюз с 1%. Тези работни места обаче не е задължително да се генерират. Те зависят и от изграждането на социално измерение в плана на Юнкер. Много въпроси могат да се породят тук. Елемента, свързан с конкурентоспособността, може да се е, постави на равна нога с много различни е, други е, мерки. Социалните партньори могат да дадат, дадат нов тласък на Европа. Правилният микс от политики трябва да бъде прерогатив на демократичните институции. Европейския съюз трябва да дебатира, е, да вземе решение за този микс от политики. Аз трябва да кажа, че МОТ е готова да помага по всеки един възможен начин. Вече работим с много държави членки, особено тези, които са засегнати от кризата. Работим и с комисията. Смятаме, че това партньорство с различните организации е ценно и то може да доведе до конкретни ползи, просто защото имаме едни и същи ценности. МОД работи за засилването на социалния диалог там, където той е ослабен. МОД работи по отношение на прилагането на младежката гаранция, по отношение на борбата с недекларирания труд, по отношение на системите за социална защита и в много други области. Аз мисля, че европейския семестър и укрепването на социалното измерение на ИПС дават много възможности за сътрудничество и се надявам, че ние ще оползотворим тези възможности. Благодаря. Благодаря. И сега стигаме до изказванията на колегите. Чухте речите на нашите четирима гост-оратори. Бих искала съвсем накратко да ви напомня какво трябва да направите, ако искате да се изкажете. В моя списък вече има много оратори, хора, които представляват и националните парламенти, и Европейския парламент. Подобно на предишните ни работни сесии, ще ви помоля да се ограничите в рамките на не повече от две минути. И ако има допълнителни желаящи да се изкажат, може да попълните специалните карти, които са ви раздадени за тази цел и разпоредителите ще ги донесат тук при нас. Давам думата сега на един представител на Словенския парламент, господин Принкъл. Заповядайте. Спощаване господин и господи, спощавана председател. Дами и господа, госпожо председател, благодаря, че ми давате думата. Благодаря ви първо за организирането на тази конференция в Европейската парламентарна седмица. Социалното измерение, може би, не трябваше да се разисква, да се разглежда в края на конференцията. Е, тя има приоритет. Е, освен това, някакси по същ все по-намаляват е, присъстващите в залата. Интереса и темата е много важна. Мисля, че е ясно вече какъв, е, каква Европа се опитаме да изградим е, този триъгълник на консолидиране на бюджетите, структурните реформи и инвестиционна политика е очертан отдавна. Но искам да добавя и още едно измерение четвъртия стълб или е, четвъртия елемент е, работни места и социална сигурност. Трябва именно да поставим ударението върху социална сигурност. Аз лично бих е, искал да гарантираме повече социална сигурност. И съм сигурен, че мнозина ще се съгласят с мен, независимо от политическия е, оттенък. Мисля, че и съм сигурен, че решението на този проблем е, се крие в е, създаването на качествени работни места. Е, не гъвкавост, а гъвкавост и сигурност съчетание. Сигурност на работното място, сигурност за работещите. Нещо друго. При решаване на други проблеми трябва да подчертаваме колко важно е да се обединяват различни политики. Политиката за заетост, с политиката по отношение на образованието, жилищно настаняване и други социални аспекти. И да приключа със следното, скъпи колеги. Минималните стандарти за заетост не са достатъчни. Смятам, че трябва да се стремим към оптимални стандарти за всички. Това е единствения начин Европейския съюз да е, представлява един многокултурен, социално справедлив съюз, е, който предоставя е, едни и същи условия за всички е, граждани. Знае много добре, че веригата е толкова силна, колкото най-слабото извено. Благодаря господин Прейко. Сега следващият, който ще вземе думата, е представителя на Литва, господин Зачуридигес. След него е представителя на Германия, господин Хамвалт. Благодаря ви, госпожо председател, дами и господа. Днес провеждаме дискусия, която всъщност е символична, защото сега стигнахме до тематиката, записана като последна точка в дневния ни ред, но мисля, че в бъдеще тя трябва да бъде първа по значение. Трябва да говорим за трудовата сила и бедността. Ние казваме, че мобилността е една от основните ценности на Европейския съюз, но това трябва да се разбере от всички. ЕПС и социалното измерение не бива да се разглеждат изолирано. Всъщност в моята страна много хора имат огромни проблеми. Това са хора с образование, държавата е инвестирала в тях, но те са принудени да напуснат страната си, защото имаме тази Европа на две скорости. Те са принудени да отидат в друга държава членка, където има повече богатство, И дори когато пристигнат в новите държави членки, пак имат проблеми, защото се оказва, че им приписват всички беди. Например, в Обединеното кралство иммигрантите са обикновено сочени с пръсти. Това е несправедливо. Не искам да навлизам в подробности – но ще посоча единствено следното. Във всяка държава членка имаме различни нива на бедност, различни социални разходи. Как може да сравнявате тези в Швеция с тези в Гърция или Литва? Заплатите и пенсиите съответно зависят от тези разплащания. Затова и социалното осигуряване не е еднакво в държавите членки. Струва ми се следователно, че най-важният приоритет за нас е социалното измерение в държавите членки. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми колеги. Разбирам много добре, че проблемите на социалната сигурност са много важни за всички участници в дискусията. Въпреки това ще ви помоля най-любезно да се придържате към ограничението за продължителността на изказването. Няма как да е друго яче. Мнозина са желаящите да се изкажат. Сега господин Хомбалт от Германия, следван от госпожа Родригес от Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Обсъждаме засилването на социалното измерение на економическия и паричен съюз. Според мен това измерение трябва спешно да бъде засилено. Съгласен съм с изказалите се преди мен двама колеги за това, че тази тема трябва да е сред приоритетите на тази проява в бъдеще. Кои са силните и слабите страни на економическия и паричен съюз? Има различни критерии за извършването на такава оценка. Един от критериите е бюджетният основаващ се на първичния дефицит в, по националните бюджети. Някои твърдят, че ако се разглежда този показател, то държавите са се справили с кризата. Ако се разглеждат обаче други показатели, можем да стигнем до извода, че сме на ръба на дефлацията, на ръба на рецесията. Благодаря на колегата от Френския парламент, който обърна внимание на това. Ако разгледаме социалното измерение, то можем да кажем, че се намираме в буквално бедствено положение. Имам предвид най-вече някои южноевропейски държави. Благодаря на онези, които говориха за младежката безработица в Испания или в Гърция, например. Там тя е над 50%. В Португалия, Испания, Кипър младежката безработица е 30%. Общият процент на безработицата е по-висок, отколкото в началото на економическия и паричен съюз. Тази равносметка наистина е потрясаваща. Абсолютно необходимо е да засилим социалното измерение на економическия и паричен съюз. В фискалния пакт са закрепени инструменти, насочени най-вече към бюджетния аспект. Много слаби са закрепените там инструменти за економическото управление в, економ... в Европейския съюз. Например, по отношение на дефицита по текущата сме... на извинете, излишъка по текущата сметка. Има и много слаби инструменти за социалното измерение. Разполагаме с набор от показатели, разработени от Европейската комисия, но работата с тези показатели е все едно само да мерим температурата на пациента, без обаче да му поставяме диагноза или да му предпишем лечение. Има редица програми, които подкрепям, като например програмата за справяне с младежката безработица, но те не са достатъчно силни. Ще трябва да преобърнем тази тенденция, особено като се имат предвид неодавнашните събития в Гърция и Испания. Въпрос към господин Райдер. Каква е оценката на МОД на положението в Гърция. Имам предвид правото на колективно трудово договаряне. Доколкото знам, МОД бе активна в Гърция през изминалите месеци. Председателката благодаря за коментарите ви и за въпроса. Следващият оратор, госпожа Родригес от Европейския парламент. След нея ще се изкаже господин Калибец от Естония. The... Много благодаря и благодаря за това, че сте поканили такива височайши гости тук. Економически и паричен съюз сега представлява двигател за социална... социално неравенство и няма как да има бъдеще за него. Някои държави членки говорят за твърде висока безработица, други говорят за социален дъмпинг. Всъщност това са двете страни на най-съща монета. Имаме нужда от по-добри социални стандарти, имаме нужда от подобряване на политиките на трудовия пазар, но само това не е достатъчно. Трябва да потърсим корените на проблема. А корените се крият в това да се създаде равенство в държавите членки, да се създаде достъп до кредитиране, да се създадат висококачествени работни места и да се създаде възможност за инвестиции. С думите на економическия и паричен съюз това би означавало да има план за инвестиции. Трябва да се обсъди обаче и бюджетния капацитет. Координацията на нашите економически политики трябва да е такава, че бюджетите трябва да могат да реагират превентивно на шокове. И всички тези инициативи трябва да са допълнени от социалното измерение при управлението на еврозоната. Благодаря. Сега ще дам думата на следващия колега и след това мисля, че ще дам думата на нашите водещи оратори. Те ще коментират чутото. Господин Калебет. Chairman. Благодаря, госпожо председател. Наистина, е, заедостта, е, безработицата варира от 4,8% е, в Германия до 25,8% в Гърция рамките на Европейския съюз. Разбира се, безработицата е най-важният от социална гледна точка елемент. Той е, така че е, изключително важно за Европа е да осигури работни места. В този смисъл Аз е, имам малко... Не бих могъл да се оплаквам особено от е, начина по който се планират е, нещата в това отношение в Европейския съюз, но а, за съжаление 2000, стратегия 2020 не доведе до създаване, очакване, не донесе очаквания резултат при създаване на работни места. Трябва много да внимаваме да видим как е, е, се е, отразява политиката ни на отделните страни, защото прекалено преразпределение може да има спъващ ефект. До по, той води до по-нисък растеж, а не обратното. Има фирми, дружества, които финансират публичния сектор и създават е, смислени, устойчиви работни места и устойчиви е, условия, социални условия. Благодаря, господин Каламет. Сега има думата нашите е, представителите на панела. Ще започнем с, с господин Домбровскис. Има редица въпроси, редица въпроси бяха зададени. Нямам съмнение, че вие ще можете да отговорите, имате думата. Да, уважаеми колеги. Доста въпроси бяха зададени. Аз ще отговоря на някой от тях. Имаше въпроси за работата по социалното измерение, включително таблицата с социалните показатели в Европейския съюз. Въпрос доколко това се отчита при европейския семестър. Бих казал, че при новия европейски семестър тези показатели са далеч по-видими и получават много по-голяма тежест. Социалните показатели се отчитат и при изготвянето на препоръките по страни. Обръща се внимание на типа дисбаланси в държавите членки. Това е ролята на показателите – Ние искаме да видим какви са финансовите и економически политики от една страна и от друга страна какви са политиките за заетост. Какво е социалното отражение? Както казаха някои колеги, трябва да работим за растеж и заетост. И то да стигнем до корена на проблема – проблема на бедността, на социалната изолация. Това е една от най-големите трудности на Европа. Необходимо е да работим не само за растежа, но и изобщо за целенасоченото социално подпомагане чрез съответните пазарни мерки. Някои от колегите споменаха и младежката безработица – с радост мога да заявя, че днес комисията предложи да се увеличи предфинансиращото ниво от 1 до 30% за младежката инициатива. Това е важно за държавите членки, които прибягва до инициативата за младежка заетост. Същевременно с това предложение Европейската комисия предвижда допълнителни 1 милиарда евро през 2015 година. Надяваме се предложението да бъде бързо одобрено от съвета и Европейския парламент, тъй като е ясно, че ни трябват европейски инструменти. Няма как да работим без тях. Каза го и в увода си, и някои колеги отбелязаха, че когато говорим за задълбочаване на ИПС, трябва да се стремим към економическа и социална конвергенция. В противен случай този съюз няма как да е устойчив. Благодаря ви. Благодаря. Внимателно изслушах колегите от Словения, Германия, Естония. Струва ми се, че би трябвало следващите, които се изказват, да имат предвид това, което вече се обсъди. Представителя на МОД, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Колегата ви от Германия ми зададе конкретен въпрос за Гърция. Както каза той, МОД бе особено активна в тази страна. Нека споделя с вас нашия опит. Опитът на Гърция отчасти бе отрицателен, тъй като социалният диалог в страната буквално се срина, бе преустановен – Социалният диалог не устоя на изпитанието, на което го постави кризата. Можеше да окаже въздействие върху събитията, но тази възможност бе елиминирана поради действията на тройката. На какво бяхме свидетели в Гърция? Практиките в промишлеността, в институциите бяха изцяло променени имаше изключително неблагоприятно въздействие върху колективното трудово договаряне. Бе оказан голям натиск за намаляването на размера на минималното трудово възнаграждение. Във връзка с всичко това положихме усилия за възстановяването на процеса на социален диалог. В Женева успяхме да организираме проява с участието на тогавашния министър на труда и на социалните партньори. В рамките на тази проява бяха повдигнати редица въпроси, като например процедурите за масови уволнения, проблем, който все още е на дневен ред в Гърция. Наскоро бе изключено тристранно споразумение. Разбира се, има още какво да се направи по отношение на Гърция. Възползвам се от възможността, госпожо председател, да изразя съгласие с господин заместник председателя на комисията, който заяви, че е изключително важно да се гарантира сближаване в рамките на економическия и паричен съюз. Сближаване, което да е от полза за всички негови членове. Нека кажа нещо и за третирането на работниците, които работят в страна различна от страната им на происход. Те трябва да бъдат третирани справедливо в съзвучие с принципа на равно третиране. Благодаря на господин Райдер. по въпросите свързани с социалното осигуряване и необходимостта от равно третиране на държавите членки, необходимостта от равнопоставеност, мисля, че има какво да ни каже действащият председател на Комисията по заетост и социални въпроси. Госпожо Увскок, имате думата, за да вземете отношение по въпросите, повдигнати до тук. Благодаря. Искам в началото да кажа няколко думи е, във връзка с е, това, че последната ни сесия е посветена на социалните въпроси. Всъщност и по време на първия ден говорихме за социалните въпроси. Естествено има нужда да се отдели малко повече време на тези въпроси. Аз съм действащ председател на Комисията по социални въпроси и заетост в Европейския парламент. За нас е изключително важно да се разбере, че в различните държави членки положението е много различно. За да се случи това обаче, трябва да се опитаме да постигнем конвергенция. Например, трябва да подчертаваме всеки път, че трябва да има едно и също заплащане и едни и същи условия на труд за една и съща работа в една държава членка, независимо от къде идва назначение. Ако си швед и отиваш да работиш в Полша или ако си поляк, който отива да работи в Швеция, трябва да има едни и същи условия на труд. Откъде идва работника, няма никакво значение. Една и съща работа трябва да се възнаграждава еднакво. Знаем, че този принцип не действа в пълна степен. Много е важно да не се създава конкуренция по отношение на заплатите в държавите членки, между тях. Ако се върши една и съща работа, трябва да има едно и също заплащане и едни и същи условия. По отношение на каботажа на транспортния пазар, просто един а, пример от моята работа, това е една добра идея, но тя не функционира както трябва. Тук има изключителна социална контрабанда. Даже много често ставаме свидетели на престъпна дейност. Това води от своя страна до сериозни разминавания между шофьорите, между транспортиращите, между предприятията в държавите членки. Не може това да се случва правилата за каботажа трябва да проработят така както те са замислени да работят, защото иначе просто стигаме до противопоставяне, до социални проблеми между служителите в областта на транспорта. Много работа предстои, за да може така нареченото социално измерение да проработи както трябва. А то всъщност се отнася само до едно нещо. Да имаш еднакви и добри условия на труд, независимо от коя държава си. Ще продължим да работим по този въпрос по време на този мандат. Не трябва да позволяваме на кризата, в която живеем, да ни ограбва основните човешки права. Е, всички сме хора, огромното мнозинство от хората получават заплата и тези хора трябва да бъдат третирани достойно и да имат едни и същи права и да ги третират еднакво, независимо от това от коя държава са. Аз работя, както вече казах, в комисията Емпъл на, на Европейския парламент и усещам, че има подкрепа от много различни държави от Европейския съюз. Благодаря за дадената дума. Благодаря, казва председателката. И накрая, но не и на последно място, по значение господин Пьер Ален Мюе. Oui, merci, madame la présidente. Je pense que... Благодаря, госпожо председател. Само да подчертая тясната връзка между економическото развитие и социалното развитие в историята на нашите нации в е, е, Европа сочи тези е, две неща никога не са били разделени. Това, на това почива традиционния европейски социален модел. Той се е градил паралелно с економическото развитие в Европа. Тази европейска конструкция противно на това, което остава в света, е, с е, напредващата мондализация и е, задължаващо се неравенство между държавите, и ние в Европа, ние сме е, е, намалили разликата между по-малко и по-вече по-развитите страни. И тази конвергенция именно се дължи на социалната закрила. Този кратък период от кризата на сам в който е, един социален модел е, е, функционираше в обратна посока, сега трябва да направим така, че това да не се повтаря. Трябва Европа да покаже своята възможност, да изяви своята възможност да се развива, да, да първо трябва да е, е, се наблегне на производителността на труда е, и е, във всичко това социалния елемент трябва да се поставя на същата плоскост, както и е, економическия. Благодаря. Сега, както се разбрахме в самото начало, ще е, предам е, председателството на тази е, сесия на госпожа Уолскок. Имате думата. Сега ще дам думата на господин Фелик Кордри от Франция. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам на извършената работа през последните два дни много се радвам на акцента върху възстановяването на економиката чрез растеж, инвестиции, гъвкавост, солидарност в финансовата сфера. Много е важен този вид сътрудничество. Трябва всички да работим заедно – за да се борим с дефлацията. Но всичко това може да се окаже на празно, ако ние не започнем да сътрудничим и в две отношения, които загървахме до сега. От една страна фискалния аспект и от друга страна политиката при заплащането на труда. 2012 година социалният аспект беше включен като измерение на ИПС. Въпреки това, обаче, Европейската комисия работеше по различни приоритети. От месец юли нататък ние имаме нова програма, но за жало социалното измерение все още липсва до голяма степен – за нас има три важни изисквания при социалното развитие. На първо място мобилността, социалната защита на мобилността и прехвърлимостта на натрупаните социални права. Трябва да се сложи край на този социален дъмпинг. Той е лош за работниците ни и е необходимо всяка държава членка да въведе минимално заплащане. На второ място гаранцията за младеща. Ако искаме тя да успее като инициатива, трябва да има политика за съфинансиране и предварително финансиране, защото някои държави имат по-големи нужди и там няма как по друг начин да се използват критери... кредитите, за да има съфинансиране. На трето място е важна за страховката срещу безработица. Тя наистина би помогнала на държавите с особени трудности. Всичко това ще направи економиката ни по-ефективна и ще имаме социален растеж, нещо, което е много важно за гражданите. Да се надяваме, че и новата Европейска комисия ще успее да изпълни този вид програма. Благодаря госпожа Син Фасилтия от Латвия. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, Економическата и бюджетна политика са тясно обвързани с политиката в социалната сфера. Затова е важно економическият и паричен съюз да е стабилен, да насърчава социалното сближаване между държавите членки и отделните региони. Разликите между отделните региони, между отделните държави оказва особено голямо въздействие върху държави като Латвия. Особено важно е да се вземе решение за създаването на Европейска платформа за борба срещу недекларирания труд. Трябва да помислим и за качеството на работните места. Важно е да се разкриват работни места, но още по-важно е те да са с високо качество. Трябва да се ускорят мерките за социално подпомагане. Те трябва да бъдат насочени към по-уязвимите групи от населението. В социалната сфера трябва да се борим срещу бедността и разликите в доходите. В областта на бюджетната и економическа политика трябва да допринесем за повишаването на пригодността за трудова заетост и за справянето с социални проблеми. Социалният диалог е средство за постигането на социално-економическо развитие. Той е и цел тъй като ни дава възможност да се вслушаме в гласа на обществеността, гарантира ангажираност от нейна страна. ще трябва да дадем повече възможности и на местните и регионални органи. Техният потенциал трябва да бъде използван в по-голяма степен. Представителят на Чешката република. Eh, dobrý den, děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych tady navázal. Добър ден. Благодаря за това, че ми дадохте думата. Е, няколко думи във връзка с казаното от Марита Улфскуг. Социалното измерение и цената на труда. Конкурентоспособността е свързана с устойчивостта на работните места. За мен тук има няколко важни елемента, сред които са производителността на, на труда. Има и още нещо, което рядко се обсъжда. Законодателството. правилата, които могат да направят живота на производителите труден. Не можем да намаляваме заплатите, за да увеличаваме своята производителност. Позволяваме от друга страна внос на продукти от трети страни, където производителите не използват същите стандарти и не им се налагат същите стандарти. Това води до влушаване на положението на трудовия пазар. За големите корпорации това е добре, а правителствата трябва да плащат социални помощи. Тази тенденция е изключително тревожна и вреди на нашите трудови пазари. Как можем да се справим с нея? Първо трябва много внимателно да следим какви закони приемаме на национално и европейско ниво. И на следващо място не трябва да приемаме търговски споразумения, които са от полза само за държавите, които не се подчиняват на определени стандарти. Благодаря господин Оливейра от Португалия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за висококачествените презентации тук. Засилване, укрепване социалното измерение на ИПС е от решаващо значение. Наистина, всички сме съгласни, че е нужна повече е, кохезия, интеграция, устойчиво развитие. Безработицата е много висока, бедността, бедността е, нараства и в държави като Португалия е, цялата тази политика е само на е, хартия, на, е, а е, последиците е, са ясни за всички. Ние преживяхме много тежка криза последните пет години. Е, тя засегна и Португалия, и много други държави, и много социални измерения. Ние е, ниските, ниските доходи, ниските, е, е, ниското заплащане влушава стандарта на живот на хората, качеството на живот, по-лоша е грижата за възрастните, за поддръжката на учебни заведения, болнични заведения, психиатри и така нататък населението застарява, ръждаемостта спада драматично и хората масово емигрират. Това е е, особено силно в периферните райони, е, към които трябва да насочим повече внимание. Да, въпроса имам. Можем ли да използваме в по-голяма степен структурните фондове в социалната сфера, по-специално за да, да осигурим един е, достоен живот на хората, като запазваме европейски социален модел и защо не, говор... не работим за младеща, е, защо не говорим за младеща младежка резециус по същия начин, е, със същата е, неапатост, както за задлъжнялостта? Мисля, че всичко това е важно, за да изградим една по-добра Европа. Благодаря. Последен въпрос от Лорд Херисън, Обединено кралство, лейбарист. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с вас и изказалите се от Литва. Това социално измерение трябва да получи по-голям приоритет. Можете ли да ме уверите, че като съпредседател ще уведомите организаторите на следващата конференция да дадат повече преднина на тази тема? Всъщност ние чухме от колегата добър пример защо тази тема е важна. Говорим за кризата и стрес-тестовете за банките. Много по-важно е да се правят стрес-тестове не за банките, а за това кой губи най-много при кризата. Обръщам се към председателя на финансовата комисия. Как може социалното измерение да се обвърже с економическите въпроси, които бяха изложени. Аз ще ви дам примери за това. Трябва да поздравим Латвия, страната на господин Домбровски, защото латвийците понесоха много лишения, но економическите резултати са далеч по-добри. Европейския съюз трябва да се получи от Латвия. Може би господин Московиси и господин Хил също. Добре е да чуем повече примери за този успех. След това ние искаме да обърнем по-голямо внимание на социалната цена на финансовата дисциплина, като посветим специален семинар на въпросите за финансовите ограничения. Всички, които се интересуват, са поканени. Гърция, Испания, Португалия, всички, които се притесняват за дребния бизнес и това как да проработи отново економиката. Надявам се да получим отговори на тези въпроси, госпожо председател. Аз не мога да ви обещая отговори на всички тези въпроси, но ще започнем с господин Пьер Алане. Е, Разбира се, че ще отговоря на този въпрос. Всъщност аз съм отговаряла на него многократно. През 1999 ние излезахме от кризата чрез една социална политика, новия договор, е, е, като е, въведахме финансово регулиране в една държава, която го нямаше, като въведахме една политика на заетост, която нямахме и след това, след Втората световна война, например, всички държави членки, които основаха Европейския съюз всъщност, ние всички имахме и въведахме така наречения нов договор в нашите, в нашите политики, е, след това следва периода на след, е, който се е, след Бреттон Вудс. И това доведе до едно по-трайно преодоляване на кризата в Европа ако сега на, на въпроса ви, ако човек е в състояние да проявява солидарност, да насочва Европа към конвергенция, е, мисля, че това е отговора. Но разбира се, както казахте, трябва да се е, съчетае социалната и економическа политика. И това е ключа към успеха. Спомням си една, една фраза на Жак Делор, който винаги казваше, е, че е, това, което прави Европа е да е, съчетае е, конкурентността с солидарността. Е, е, и аз като економист е, смятам, че точно това е, е силата на една економика да може да съчетае двете и Европа трябва да се научи да го прави. Thank you, Mr. Uh, you pick the questions you... Господин комисар Домбровскис, давам ви думата, за да отговорите на тези въпроси, на които смятате, че можете да дадете отговор. Благодаря. Бяха повдигнати редица важни въпроси. Ще се опитам да им отговоря. Бяха зададени няколко въпроса във връзка с трудовата мобилност. Бяха зададени от различни гледни точки. От гледна точка на социалния дъмпинг, на масовата емиграция и изтичането на мозъци, които засягат няколко държави. Това е проблем за справянето, с който наистина трябва да работим. Тази година комисията ще излезе с пакет от законодателни мерки за трудовата мобилност. От една страна се стремим да я насърчаваме, от друга страна ще се спрем върху аспекти като изтичането на мозъци и борбата срещу злоупотребите, чрез по-добро координиране на системите за социално осигуряване. Ще направим също така и целенасочен преглед на директивата за командированите работници. По въпросите които до някъде излизат извън обхвата на това, което обсъждаме в момента, а именно социалното измерение на економическия и паричен съюз. Бе зададен, например, въпрос за застраховката за безработица в еврозоната. По тази тема бяха обсъдени редица въпроси, бяха предложени редица инициативи. Ако се постигне споразумение по тези инициативи, то ще е необходима промяна в учредителните договори. Към момента Европейската комисия работи по въпроси, по които можем да излезем с предложения в рамките на действащите договори. Това са и въпроси свързани с социалното измерение на економическия и паричен съюз. Разбира се, ще проведем по-стратегическо разискване за задълбочаването на економическия и паричен съюз. За целта, вероятно, ще е необходима промяна в учредителните договори. Очаквам разискванията да са сложни, Застраховката за безработица в Европейския съюз е един от тези сложни въпроси. Свидетели сме и на призиви за повече споделяне на риска, за взаимостяване на дълга, за повече солидарност. От друга страна е ясно, че ще трябва да има и по-строг контрол, че ще трябва в по-голяма степен държавите членки да вменят някои от своите правомощия на Европейския съюз. Когато говорим за споделянето на риска, например, то е ясно, че ще трябва да се движим едновременно в две посоки. От една страна важно е да се споделя риска, от друга страна обаче е важно всички държави членки да спазват едни и същи правила, а за целта те ще трябва да отдадат по-голяма част от правомощията си на Европейския съюз. Всички тези въпроси са спорни, както казах, в момента се съсредоточаваме върху това, което можем да направим в рамките на действащите договори. То е немалко. Нека да кажа нещо и от своя име по от колегите от Обединеното кралство. Разбира се, разговарям с колегите си, в това число и с колегата Хил, основавайки се и на опита си от Латвия няма еднозначно решение. Ще трябва да отчетем специфичното положение на отделните държави членки. Освен това, ще трябва да видим и какви са конкретните предизвикателства пред тях. Бившият комисар поставяше акцента върху особено тежката финансова и економическа криза. За справянето с нея бяха необходими определени действия. Сега сме изправени пред опасността от бавни темпове на възстановяването на економиката, от бавни темпове на разкриването на работни места. За справянето с тези проблеми са необходими други действия и други политики. Няма еднозначно решение. Thank you, Благодаря. Искате ли да добавите нещо? Благодаря, госпожо председател. Естествено, че искам да добавя нещо. В рамките на нашето председателство организираме някои събития, които са интересни. На 22 и на 23 февруари ще има конференция в Рига, за нея вече говорих. На тази конференция ще участват представители на комисиите по социална защита, и по заетост ще говорим за трудовия пазар, за трудностите на трудовите пазари. Господин Домбровски ще присъства. Ако мога така да се изразя, той благослови това събитие. Надявам се, че и вие ще присъствате. Благодаря ви за активното участие по време на третата работна сесия. Всъщност, към всички от тези от вас, които останаха до края, да се обръщам и трябва да кажа, че много се радвам, че сте толкова жизнеспособни. Жалко, че не обсъдихме тези въпроси в началото на това двудневно събитие и нека да се видим в Латвия. Е, да, е, смятахме, че е, тази дискусия ще се прави по-рано. Надяваме се, че в бъдеще последните ще станат първи, но сега по-сериозно аз имах намерение да и всъщност бях така вдъхновен от думите на нашия чешки колега. Е, по нещо, по което не сме мислили много днес след обед. Какво става в Европа? В момента и предизвикателствата в Европа, проблемите на Европа не, са, не се случват в вакуум. Това е, е черта на глобалната економика. Именно в глобалната економика има най-различен е, опит е, с е, е, възстановяване излизане от криза. Европа понякога се сравнява не особено благоприятна светлина с други части на света. Но начина по който Европа е, е избрала да се конкурира на този, този глобален план, е, почива върху някои е, основни ценности, едната от които е зачитане на основното право на труд. Мисля, че трябва да се, важно е да се каже, че всеки член на Европейския съюз, всяка държава членка е подписала Конвенцията за основните права на МОД, всичките 8 и до голяма степен ги изпълняват а не е така в останалата част на света. И това заслужава тук, това ни казва доста неща за, за търговията, за системата, търговската система и социалното измерение, което Европейския съюз е, е, е вписало в своята политика. Важно е също да е ясно, че Европа не трябва да се конкурира въз основа на ниско е, заплащане и е, занижаване на стандартите е, в сравнение с други държави членки. И това е важно е, с други държави. Е, Европа обикновено се е хвалила, се е гордела с е, висок доход, конкурентна способна работна ръка и добра рамка, добра инфраструктура за научно-изследователска и на работа. Ние всички си даваме сметка за опасностите от случаите, в които става разминаване, се получава разминаване между заплащане и производителност на труда. Затова се предприемат и корективни мерки е, ние всички знаем е, какво е, се случи в този смисъл в редица държави членки. Но обратното на това уравнение нещата изглежда така. Дала на труда в националния, в националния доход пада. Тоест няма автоматичен коректор и е, всъщност такъв вид е, е, сценарий преобладава в сравнение с е, е случая, когато е, е, заплащането е над, е, изпреварва производителността на труда. И мисля, че тук се корени един от проблемите, е, който трябва да решим. Как да е, хармонизираме, да, да е, вържем производителност на труда с заплащането. Това е един от е, отговорите. И мисля, че тук се коренят и се крият и някои отговори на проблемите ни по отношение на колективното трудово договаряне и така нататък. Благодаря. И аз а, получих, и към мен бяха насочени някои въпроси. Няма да е, задълбавам, но смятам, че е, това е важно и това е важна позиция в е, Европейския съюз, а именно да се стремим към новаторство и ефективност. И това не може да бъде постигнато чрез е, дерегулиране на пазар на труда и заплащане на хората, е, заплащане и занижаване за е, възнаграждение, трудовото възнаграждение, защото именно заплащането за свършена работа е двигателя за новаторство и ефективност на труда. Господин Райдер го каза много по-добре от мен, но не конкурирането е, е двигателя, когато става дума за новаторство и ефективност. Е, добрите условия на труда е, и добро заплащане на хората за техния труд. Регламента за каботажа, да, идеята е добра, но това не функционира. Имаме шофьори на камиони от Филипините, които работят в европейските страни, защото при тях заплащането е още по-низко, отколкото в някои от нашите държави членки. Не можем да се съревноваваме с по-низкото заплащане, защото ако се опитаме да се впуснем в този вид съревнование, ще попречим на иновациите, ефективността. И със сигурност ще навредим точно на това, което искаме да съществува в Европейския съюз, а именно разбирането, че би трябвало да се борим заедно за добри условия за редовите хора в Евросъюза. С тези думи искам да благодаря на всички. Трябва да кажа, че а, вие останахте до края на днешното обсъждане, като се надявам, че следващия път тази тема ще бъде първата, а не последната в дневния ред. Още веднъж благодаря ви за присъствието.